Е наше заседание точно преди коледата, би трябвало да има достатъчно места за всички членове на комисията. Съжалявам, че някои от вас са по-далеч от обичайното. Чувате ли ме всички? Моля за тишина. Ще ми трябва бинокли, за да виждам Киряко, стаме, Открих го. Последния път тук имахме среща с цялата комисия и те, ние бяхме от тук, тази страна, комисията от среща, повода беше друг. Но така или иначе, Приветстваме най-топло с добре дошли на последното заседание за 2011 година. Изключително дейни бяхме, успешна бе годината за комисията и същото мога да кажа и за полското председателство. Те оказаха огромна подкрепа на нашата работа за единния пазар – не на последно място, поради успеха на форума в Краков, но и поради успеха, който постигнахме по други досиета. И освен това трябва да отдадем дължимото на полското председателство, защото те осигуриха приключването на първата фаза от акта за единния пазар и програмата за растеж, одобрен от съвета. Обеден съм, че всички е, вие сте били свидетели на огромна подкрепа от страна на министър-председателите си и на министрите. И трябва да благодарим на господин Павък, е, който е заместник е, министър-председател и присъства на наши заседания. А също така благодарни сме и на другите ваши колеги. Това беше един кратък увод от моя страна ми се, че официално трябва да приемем дневния ред за днес след обед, ако нямате възражения. Искам също така да кажа, че това заседание се излъчва, както винаги, по интернет, така че добре дошли и на нашите слушатели по интернет, които не са тръгнали на коледно пазаруване. Сега по самия дневен ред. Ще имаме едно представене от полското председателство, въпроси към тях, след което ще предам думата на заместник председателя. В момента господин Хохал е на едно изслушване в Комисията за промишлеността. Аз съм поканен да присъствам на заключителната част от това заседание и ще трябва да отида там. Така че госпожа Ваня ще а, води по време на заседанието за альтернативното разрешаване на спорове и разрешаването на спорове онлайн. И след това имаме становището на госпожа Иваново, и след което госпожа Корхо и аз ще притичаме от заседанието на Комисията по промишлеността, за да обсъдим въпроса за роминга. Моля да не напускате. И сега. А, господин а, Кожушнек иска да каже нещо за бюджета. Днес след обеда, освен това, всички сте поканени на питие в 6.30 пред залата. Не само за да отпразнуваме коледа и успешния край на годината, но и защото това е последният възможност и последния ден, в който директор Дан е директор на това звено, преминава на нова работа, изпълнена с много вълнуващи мигове, ще отговаря за оценка на въздействието. Обеден съм, че други приятели и всички, които подкрепят комисията ИМКО, ще се присъединят към нас за попитие пред залата. Малко по-дълги бяха уводните ми думи и нека сега да приветствам най-топла госпожа Хен Клевска и госпожа Томкил, които представляват е, полското представителство. Мисля, че госпожа Томкил беше с нас, е, когато заместник министър-председателят бе при нас, така че за нас е изключително приятно, че отново сте тук, за да докладвате за полското председателство, след което депутатите ще имат възможност да задават въпроси. Благодаря. Много благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги. За мен е чест и удоволствие да споделя с вас от името на полското правителство нашите размисли относно онова, което постигнахме по време на полското председателство или най-важните постижения в областта на общия пазар. Надявам се, че всички усилия, които предприехме през последните 6 месеца, за да укрепим единния характер на общия пазар, ще доведат до осезаеми ползи за европейските потребители. Идеята за единния пазар ни е по сърце и за това полското председателство прие една много амбициозна програма в приоритетни области, като европейската интеграция и нената роля за економическия растеж. Единният пазар винаги е бил в центъра на нашето внимание. Наложи се да работим в много трудни условия. През юли тази година заместник министър-председателя Павлък представи пътната карта за полското председателство. През юли никой не очакваше, че еврозоната ще се окаже в такъв безпорядък. Финансовите пазари отблизо следяха онова, което се случваше на цялата поредица заседания на съвета. Съответно, полското председателство трябваше да продължи да работи за засилване на европейската интеграция чрез подкрепа за единния пазар. Ние сме убедени, че стабилният единен пазар ще изиграе своята важна роля в економическата криза. Изключително важно е да се борим с отрицателните последици от кризата. Пазара е много важен и за економическия растеж. Годишното изследване за растежа, публикувано от Европейската комисия наскоро, потвърди това, което току-що подчертах. В него се говори за това, че ударението трябва да падне върху области в които има потенциал за растеж, е, трябва да се примахнят всички нежелани бариери и да се отприщи, освен това, потенциала на цифровия пазар, е, на други инициативи. Съответно, трябваше да работим най-вече по онези области, в които можеше да се постигне растеж. Ето защо ние трябваше да се опитаме да приложим всички инициативи от акта за едния пазар. С голямо удоволствие днес мога да заявя, че полското председателство приключи преговорите с Европейския парламент по единния европейски патент, ключов елемент от акта за единния пазар. Днес Комисията по правни въпроси гласува по единния европейски патент. Това е последната стъпка преди да приключим работата на първо четене. Осъзнавам, че това не е част от вашите компетенции. Нека да кажа, че споразумението постигнато от полското председателство, може да намали с 80% разходите за патентна защита. Това означава, че нашите компании ще се радват на една обща система за патентна закрила в Съюза. Стигнахме до това решение не само и благодарение на нашите усилия, но и поради ангажимента на Европейския парламент и инициативата му във връзка с малките и средните предприятия. Работихме усилено по международното споразумение относно единното разрешаване на спорове в областта на патентното право и Европейския патентен съд. Международното споразумение беше обект на преговори в продължение на 6 месеца и най-накрая успяхме да стигнем до компромис. Единственият нерешен въпрос, който все още е нерешен, е мястото, седалището на Европейския патентен съд. След почти 30 години на преговори ще имаме обаче общ европейски патент. Има и още един приоритет в акта за единния пазар – европейската стандартизация и регламента за стандартизацията. Полското председателство започна преговори и постигнахме достатъчно голям напредък, за да може да се стигне до окончателен компромис по време на първо четене в мандата на датското председателство. Очакваме с затаян дъх какво ще ни представи госпожа Лара Коми. Е, знаем, че доклада ще се появи през януари следващата година. Постигнахме значителен напредък по проекто регламента относно обмена на информация за вътрешния пазар. Обедени сме, че сътрудничеството между датското председателство и докладчика господин Адам Бялан ще доведе до споразумение. Да се надяваме, че то ще се появи в първото полугодие на следващата година. Продължихме и работата по законодателството с технически характер. Искам да благодаря на господин Салваторе Татарела, защото благодарение на неговите усилия успяхме да приемем проекто директива за емисиите от тракторите с тесна колеса. Успяхме да постигнем сериозен напредък и по отношение на проекто регламента относно типовото одобрение за селско-стопански машини и машини, които се използват в лесовътството. Тук работихме с докладчика господин Панцери. Работехме много добре. Сътрудничихме добре и по отношение на двуколесните, 3 и 4 колесните превозни средства. Тук работихме в тясна връзка с господин Вим Вандеркамп. Полското председателство започна работа по проекто директива относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване или скутерите. Тук работим в тясна връзка с докладчика господин Харбър. Надяваме се, че той ще продължи доброто сътрудничество и с представителите на датското председателство. Водим преговори по отношение на регламента за мобилния роуминг. Чакахме за да видим какво ще се случи. Надявам се, че полското председателство е направило достатъчно, за да подготви почвата и за да може датското председателство да стигне до споразумение преди първия регламент да излезе от сила. Това е през юни следващата година. Оценяваме високо усилията на госпожа Корхола, която е докладчик по този въпрос полското председателство работи усилено по регламент относно изпълнението на правата на интелектуална собственост от страна на митническите органи. Имаше публично изслушване в комисията ИМКО. Това беше през ноември по инициатива на господин Кройцман – Изслушването беше много полезно, тъй като се видя къде трябва да поставим ударението, именно паралелния внос, малките пратки и тяхното унищожаване. Полското председателство участваше и в една кръгла маса в Страсбург. Там председател беше господин Кройцман и е, освен това госпожа Гало също председателстваше. Проведоха се и други инициативи, които съвпаднаха с публикации от страна на Европейската комисия. Работа по някои от тях вече започна. Например, имаме 9 директиви, които трябва да се съобразят с новите разпоредби относно маркетинга на продукти в Европейския съюз. Полското председателство започна работа по целия пакет – ние обсъждаме ключовите проблеми по тези директиви. Знаем, че Европейския парламент също разглежда пакета в неговата цялост и съм сигурна, че този хармонизиран подход ще ни улесни. Започнахме работа и по промяна на директивата за електронния подпис и общата законодателна рамка за електронния подпис. Искаме да хармонизираме разпоредбите в тази връзка и ето защо организирахме конференция на 9 ноември във Варшава. Там се обсъди този въпрос. Изчакваме предложения от страна на комисията относно изменение на директивата за признаването на професионалните квалификации с голям интерес. и Изчакахме резолюцията на парламента по този въпрос, прията през ноември. Полското председателство смята и възоснова на набрания опит в областта на признаването на професионалните квалификации, че това тази нормативна база е едно от най-важните неща, една от най-важните стъпки, които трябва да се предприемат, за да се улесни мобилността на работниците, особено при регулираните професии. Полското председателство не можа да постигне всичко, което си беше поставило като цел, естествено. Имаше забавяния при някои съобщения на комисията, затова не можахме да започнем дебат по електронната търговия. Въпреки това обаче се надяваме, че датското председателство, което ще започне работа от 1 януари, ще даде ход на дебат по тази тема. Трябва да се отбележи, че всички заинтересовани лица на вътрешния пазар проявяват интерес. Тук, тъй като има много голям потенциал пред електронната търговия. Отново поради забавяне не можахме да започнем работа в други приоритетни области за единния пазар, именно обществените поръчки. В заключение, госпожи и господа, нека да кажа няколко думи за едно събитие, което се обсъждаше много в тази комисия – мисля, че и полското председателство, и Европейския парламент, и най-вече Комисията по вътрешния пазар могат да се гордеят с факта, че по време на полското председателство се организира първия форум за единния пазар. Организираха го парламента, комисията и председателството – съвместно между 2 и 4 октомври. За нас беше чест да бъдем домакини на това събитие в Краков. Участваха повече от 1200 човек в този форум. Те обсъждаха напредък в развитието на единния пазар. Имаше представители на организациите на работодателите, на синдикатите, на търговско-промишлените палати, на научните среди, предприемачи, въобще цяла палитра от заинтересовани лица. Тук искам да се обърна към господин Малкъм Харбър и да му благодаря най-сърдечно. Искам да благодаря на госпожа Ружа Тун, на всички в комисията ИМКО, които ни подкрепеха неизменно в подготовката на това събитие. Много сме доволни от резолюцията на парламента от 1 декември относно резултатите от форума за единния пазар. Това събитие беше уникално по своя характер и декларацията прията в неговия край – получи подкрепата на всички държави членки. Съответно, полското председателство включи тази декларация в заключенията на съвета по конкурентоспособност. Съвета заседаваше на 5 декември и прие с удоволствие тази декларация от Краков – Съдържанието на декларацията беше обект на поздравления от министрите и се препоръчаха последващи действия в следващите години. Трябва да се отбележи, че 20-та годишнина на създаването на единния пазар ще е следващата година. В заключенията се говори за ангажираността и готовността на държавите членки да постигнат по-голям напредък относно премахването на последните бариери пред а, търговията в рамките на единния пазар, както беше подчертано и на форума. Участващите в форума, гражданите, фирмите имаха възможност а, да дадат своето мнение. Въобще много качествен беше дебата. И се радвам, че успяхме да чуем мнението на всички, за които беше създаден този регламент. Госпожи и господа, надявам се, че всички примери, които ви дадох сега, постиженията на полското председателство, достатъчно много а, доказват, че единния пазар е бил приоритет за полското председателство. Опитахме се да положим максимални усилия, за да може европейския пазар да е по-достъпен за гражданите и фирмите. Надявам се, че следващите председателства, датското и кипърското, ще използват резултатите от нашата работа и ще се предвижат още по-напред. Искам да благодаря на депутатите от Европейския парламент за доброто сътрудничество с председателството и с всички наши експерти. С удоволствие отбелязвам, че вие бяхте наши съюзници при завършването на работата по единния пазар. Ако смятате, че не съм ви дала достатъчно информация по някой въпрос относно единния пазар, аз ще отговоря на допълнителни въпроси. Много благодаря за това обстойно резюме. Всъщност, вие подкрепихте моите уводни слова. Там аз казах, че председателството подкрепеше много силно единия пазар. По отношение на форма за единия пазар, резолюцията удовлетвори всички колеги много. Освен това, поздравете вашия колега господин Корлех, който участваше в планирането на това събитие, заедно с другите ви колеги. Госпожа Томкия също ще поговори по някои въпроси, свързани с защита на потребителите. Заповядайте. Благодаря ви много, господин председателю, уважаеми членове на парламента, госпожи и господа. Изключително се радвам, че имам възможност да представя своето становище за стъпките, предприяти от полското председателство по отношение защитата на уязвимите участници на пазара. Като имаме предвид положението в Европа, то засегна поведението на потребителите на пазара и следователно следва да им дадем инструментариум, информация и защита срещу рисковете, с които те сами не могат да се справят. Потребителите, когато са добре информирани, могат да бъдат двигатели на економическия растеж, така че цялостната цел на полското председателство, както помните, е да бъде укрепено положението на потребителите на пазара и да бъдат снабдените с ефективна закрила. Бихме искали да задълбочим развитието на вътрешния пазар – и пълното прилагане на единния пазар, което за нас е основно средство, за да може Европейския съюз отново да постигне растеж. На първо място, ние бихме искали гражданите и потребителите да са в ядрото на единния пазар – Програмата за потребителите от 2014 до 2020 година, представена през ноември от комисията, ще спомогне да се изпълни политиката за закрила на потребителите. Така потребителите ще играят главна роля и ще участват на единния пазар и ще извлекат изгоди от него. Именно по тази причина ние полагаме усилия за изпълнението на тази цел. Първата размяна на мнение бе направена на 29 ноември в съвета. Програмата за защита на потребителите е един технически документ с финансова рамка и съответните мерки. Работната група подпомогна този проект – Стана дума за подробно разработени решения. Ние ще окажем подкрепа на датското председателство в тази област. Имаше друга важна инициатива, именно директивата за правата на потребителите. Официално тя бе приета на 10 октомври в съвета, на 22 ноември директивата бе публикувана в официалния вестник. До 13 декември 2013 година държавите членки ще трябва да транспонират тези правила. Бяха проведени трудни преговори, имаше противоречиви решения и за това сме благодарни на приноса на тази комисия под председателството на господин Харбър за постигането на договорености по този въпрос. И искам също така да припомня и ролята на господин Шваб като докладчик и на докладчиците в сянка. Така се постига един баланс между защитата на потребителите и общите правила за економическите оператори. Следва да отдадем дължимото на унгарското председателство и предходните – които спомогнаха за изграждането на вътрешния пазар и осигуряването на уют на потребителите, за да могат те да те пазаруват онлайн в целия Европейски съюз. Това предизвикателство намери решение и чрез един проект – който ще даде възможност на потребителите да разрешават споровете, без да трябва да стигат до съдилищата. Имам предвид тук един от нашите приоритети, а именно заключенията на комисията за альтернативното разрешаване на спорове и онлайн разрешаването на спорове. Имахме възможност да обсъждаме альтернативното разрешаване на спорове по време на един семинар по време на форума за единния пазар в Краков. Благодаря и на госпожа Тун за нейната инициатива и за усилията по организирането на това събитие. Заключенията бяха представени в декларацията от Краков Там бяха посочени различни аспекти, като достъп до пазара, упростени методи за разрешаване на спорове, онлайн разрешаване на спорове. Всяка инициатива за альтернативното разрешаване на спорове следва да отразява и разликите, които съществуват в държавите членки. и да осигури определени качествени критерии да бъдат спазвани. Участниците в споровете също трябва да са наясно със своите права, затова те трябва да бъдат осведомявани и просвещавани. Предоставената информация следва да бъде целева и всички участници на пазара да могат да се включат Необходимо е системата да е опростена и ефективна. Тя е жизнено важна за укрепване на доверието в един цифровизиран единен пазар. На 29 ноември комисията предложи законодателен пакет от мерки във връзка с регламента за разрешаването на спорове. На 5 септември е, съвета за конкуренцията разгледа е, ние се умяхме да постигнем целта, въз... която си поставихме въз основа на предложението на комисията. Работната група заседава на 29 ноември и тогава комисията представи и двата проекто документа и държавите членки имаха възможност да направят бележки. Обсъдихме и въздействието и целият пакет с мерки, което бе много полезно. И държавите членки и комисията активно участваха в разискванията. Датското председателство може да разчита да получи нашите становища по тези два пакета. Е, прекалено рано е да правим някакви заключения, но искам да благодаря на комисията за положените усилия. Искам да ви пожелая успешна работа и в бъдеще, особено на госпожа Тун и господин Грах. Обедени е, сме, че а, альтернативно разрешаване на спорове може да ползва както економическите субекти, така и потребителите. И желаем успехи на бъдещите председателства. Тъй като аз отговарям за защита на конкуренцията и потребителите, имахме възможност да припомним на всички защо конкуренцията е тъй важна и защо тя е полезна за потребителите. Това стана по време на Европейския ден за конкуренцията и потребителите. Господин Алмуния и господин Шваб участваха, за което искам сега да им благодаря. Те стигнаха до заключението, че конкуренцията ни осигурява по-голям избор, насърчава новаторството и е в основата на единния пазар и може да ползва и потребителите. И господин Шваб тогава каза, че дългосрочните цели на политиката за конкуренция всъщност защитават най-уязвимите потребители. По този начин ние се умяхме да повдигнем съзнанието на потребителите, а, проблемите в конкуренцията засягат и потребителите и економиката. Политиката за защита на конкуренцията би могла да повиши качеството на живот на гражданите, особено в днешно време на фона на кризата. За да можем да постигнем целите заложени в стратегията Европа 2020 година, ние повече от всякога трябва да защитаваме правата на потребителите и да изграждаме доверие в гражданите на пазара. Това следва да бъде наша цел в идните години – сред тези мерки са прегледа на директивата за пакетните почивки, също така програмата за потребителите 2014-2020 година. Тя ще бъде окончателно подготвена от следващото председателство. Ние ще продължим да работим с нашите партньори. Позволете да благодаря на парламента и конкретно на тази комисия, на членовете на комисията за оказаното сътрудничество. Надявам се, че в бъдеще ще продължим да работим. И в заключение желая на всички ви весела коледа. Желая това на Европейския парламент, на Европейския съюз и всички нас. Желая на всички ни успех през идната година. Well, thank you very much indeed. Много ви благодаря и на двете за това, че направихте преглед на полското председателство. Благодаря ви за коледната лха, която напомня за полската коледа. Тя е тук близо, навън. Напомнихте ни за предложенията за директива за альтернативното разрешаване на спорове и оценката на въздействието. Тук съвета е малко по-напред от парламента и това не е особено типично. Ще бъдете светъл пример за датското председателство. Ние ще видим оценката на въздействието в присъствието на двамата докладчици, господин Грек и госпожа Тун. По отношение на форума, нека да кажа, че трябва да отчета приноса на двамата докладчици, Грек и Тун – почти всички колеги в залата участваха активно в работата. Мисля, че имахме и много интересна презентация относно 20-те основни притеснения на гражданите в единия пазар. Те бяха изключително важни като препоръка след а, форма за единния пазар. Сега ще дам думата на координаторите, на членовете на комисията, Гепхард, Шваб, господин Кройцман, някой друг иска ли да се изкаже? Никой. Започваме с господин Шваб. Госпожа Тун. Добре, започваме с господин Шваб, госпожа Гебхарт и ще видим докъде ще стигнем. Благодаря, госпожо Енклевска, госпожо Тонкил. Първо искам да ви благодаря за вашата изключително ангажирана работа за политическата група на НП, въпреки че в Полша имаше избори, вие успяхте да осигурите много стабилност за нашата комисия и за потребителите. Смятам, че има три елемента, които поставиха мащаби в, по време на вашето президентство. Вие споменахте вече форма за, едински, за единия пазар. А, Факта, е, че ние трябва да получим повече и да регламентираме повече неща, за да защитаваме потребителите успешно, се подкрепя от вашия министр-председател, защото няколко пъти вече се спомена, че само ако парламентът и съветът работят в една и съща посока, ще постигнат добър резултат. Второ, председателя на съответната служба вече каза, че потребителите и тяхната защита е много важна за един вътрешен пазар. нашата среща в Позна много ме впечатли, защото има много части от европейските политики, които касаят потребителите, но ние работим по-отделно в тези области. Ако успеем да постигнем една работа в екип на хоризонтален принцип, смятам, че това би било много полезно за Европейския парламент. И на последно място, смятам, че дискусията за новите директиви и за информационната служба по общия пазар ще са факти, които ще свързваме с вашето председателство. Те ще намерят признание извън границите на европейския пазар и ви пожелавам да продължите работата си на местно, на национално ниво, там където я прекъснахте, за да работите в рамките на председателство. Uh, Благодаря, госпожа Гебхарт. Yeah, Благодаря, господин председател. И аз благодаря на представ... представителите на председателството. Много се радвам, когато имам колежки, защото на правителствено ниво често работим с колеги от мъжки пол. Смятам, че винаги е много добре за политиката, когато компетентно в нея участват жени. Много се радвах да установя, че тук в скоби не искам да пропускам господин Туск, който също допринесе много за успешното представяне на председателството. Смятам, че то беше много успешно. В днешните сложни времена е много важна подкрепата на националните правителства – това беше случат с полското председателство и смятам, че това е добра традиция, която бих се радвала да продължим и за в бъдеще. Разбира се, не всички правителства припознават това като своя задача. Искам да припомня и също така форма за единия пазар като особено забележителна а, инициатива на полското председателство. Тук за първ път успяхме да поставим потребителите, да поставим гражданите в центъра на нещата посредством 20-те най-важни проблеми, които те имат, това, което господин Грех също ще спомене. Стана ясно, че гражданите си пожелават повече в Европа и искат да участват повече. Ясно е, че ние трябва да продължим по този път. Смятам, че датското председателство също ще възприеме тази линия на поведение и ще намери отговори на досегашните отворени въпроси. Това са предизвикателствата за следващата година от нашата работа. Една втора точка също намирам за важна. Вие се спряхте на нея. Това е закрилата на потребителите. Вие споменахте, този елемент от политиката и за това колко е важно а, да има доверие от страна на потребителите към европейските институции, Европейският съюз. Гражданите трябва да имат доверие и да пазаруват а, трансгранични възможности и трябва да бъдат използвани. Ние сме водили много разговори с а, организации, които защитават правата на потребителите и си дадохме сметка, че трябва още по-тясно да работим с тях, за да можем да намерим правилните за потребителите отговори. Смятаме да го направим в Польша и в другите държави членки. Но смятам, че това бяха едни много положителни и продуктивни 6 месеца. Thank you very much. Uh, Mr. Благодаря господин Кройцман и госпожа Тун. Някой друг иска ли да се изкаже? Господин Кройцман. Благодаря, господин председател. И аз исках да благодаря най-сърдечно на полското председателство за техния ангажимент. Аз самият посетих Варшава и Братислава и видях, че поляците са ентусиазирани привърженици на Европа, на европейската идея. Можем да се получим от тях. Бях също така много приятно изненадан по време на посещението си в Варшава от вашия ангажимент за въпросите свързани с митническите въпроси. Господин господин Ханс Ликван и госпожа Тун бяха също там и станаха свидетели на този ангажимент. Смятам, че е чудесен начинът по който Польша демонстрира ангажимента си за Европа. Надявам се и следващото председателство да продължи в същия дух. Благодаря. Благодаря. Госпожа Тун и след това госпожа Вернио. Благодаря, господин председател. Може би и аз трябва да се възползвам от възможността да благодаря не само за любезните слова. Аз участвах в две събития по време на председателството и съответно не съм много обективна. Надявам се, че ще ми замените за това. Организирахме проучвателни визити в Краков и във Варшава. И всъщност имам много добри спомени и от Краков, и от Варшава. Срещнах се с, с интересни хора. Всъщност, срещите ми с вас, колеги, тук също бяха паметни, така че искам да благодаря на всички вас, които отидоха във Варшава, участваха активно, проявиха интерес. Надявам се, че ще продължим този обмен. Срещнах много интересни хора в Краков, службите на персонала бяха много активни в сътрудничеството. Не сме благодарили още на тях, на тези хора, които спомогнаха за организацията на това пътуване в Краков. Искам да благодаря на всички тях, защото до сега не сме им благодарили. Членовете на административния персонал. Както вече ви казах, не съм много обективна. Но видях този е, невероятен ангажимент, това невероятно желание да се действа от страна на полското председателство, както спомена и госпожа Гепхард. Европейския аспект, аспекта на солидарност беше толкова силно застъпен, че се надявам и бъдещето председателство да поеме штафетата с помощта на Полша, естествено. Този форум във Варшава, между другото, беше също много интересен и се надявам, че ще продължим работата в такива форуми, защото, както и вие казвате, най-важното за вътрешния пазар е да дадем възможност на предприемачите, на гражданите, на потребителите, на администрациите да се изкажат. И създаването на такива форуми, господин председател, ще бъде нещо ценно и за бъдеще и се надявам, че ако продължи тази тенденция, всичко това ще се окаже много полезно. Мисля, че трябва да продължим да надграждаме и през 2012 да имаме още по-добър форум, а през 2013 още по-добър спрямо от 2012. Така приключвам с пожелания и за щастлива нова година, естествено. Благодаря, благодаря ви за вашите коментари. Най-вероятно ще има форум веднъж на две години, защото организацията е много тежка, но така или иначе това трябва да се обсъди. Госпожа Варнио. Благодаря. И аз искам съвсем накратко да благодаря на полското председателство. Аз съм французойка и Смятам, че можахме да научим много неща от вашето председателство. Франция е държава основател на Европейския съюз, но френските граждани понякога са глезените деца на съюза. Доста често те забравят ползите, които Европа им носи и предпочитат да критикуват всички неща, с които не са съгласни. Много благодаря за всичко, което направихте за вътрешния пазар. Вие показахте един ясен курс. Ние работихме в диалог с вас, слушахме ви и ви благодаря за придвижването на идеята на европейския патент, защото именно в времената на криза това създава при малките и средни предприятия нови работни места. Европейският патент е много важен за растежа. Растежът създава работни места. И искам да изкажа с малко съжаление. Аз самата съм докладчик за признаването на професионалните квалификации. Не можах, за съжаление, да завърша работата си, защото тази директива беше завършена едва вчера. Тя тази а, директива обаче ще остане в центъра на нашата работа и а, искам да ви благодаря още веднъж и ще останем а, с. А, с... Госпожа Ройтова поиска думата в последната минута. Вие ще сте последна. Благодаря. Искам да добавя само няколко думи на благодарност към полското председателство. Всички очаквахме голяма страна като Полша да се възползва от своето първо председателство и да впрегне целият потенциал, с който разполага, за да постигне своите цели. Полша и всички нейни представители говореха с един глас, представяха една страна, която е обединена в своите усилия, знае къде отива. Искам да ви поздравя и да ви благодаря за това, че правителството не падна по време на вашето председателство. Благодаря, благодаря ви за всички коментари. Аз подкрепям всичко казано. Беше истинско удоволствие да се работи с вас и с вашите колеги. Постигнахме значителен напредък по много досията и ще продължим да работим по тях във времето на датското председателство. Искате ли да кажете нещо? Кой ще е първи? Госпожа Томки или госпожа Хенклевска. Госпожа Хенклевска ще е първа. Уважаеми госпожи и господа, какво ми остава да добавя? Нека да ви благодаря най-сърдечно за всички любезни слова по наш адрес. И особено ви благодаря за това, че казвате, че много сте научили от нас. За мен лично това е огромна привилегия да мога да чуя тези думи и да ги предам на колегите в полското правителство. Благодаря ви за високата оценка за нашата работа и се надявам, че ще продължим да работим в тясно сътрудничество и за бъдеще за благото на единния пазар. Единния пазар – остава. Нещо изключително важно, особено в такъв труден период като настоящия. Нека да инвестираме в растеж, в развитие. От свое име, нека да ви пожелая всичко най-добро. Весела коледа и щастлива нова година. Благодаря. Госпожа Том Много благодаря, господин председател. Госпожи и господа, за нас е удоволствие да чуем, че полското председателство ви се е понравило. Мога да обещая, че моята организация, която работи за благото на европейските граждани, няма да, продъл... няма да престане да защитава интересите на потребителите и на единния пазар. Благодаря. Well, Благодаря за това, че дойдохте днес. Връщаме ви добрите пожелания. След цялата работа заслужавате почивка по време на коледните празници. Не знам дали видяхте, че имаме специален бюлетин на нашата комисия. Там а, отчитаме този форум в а, Полша. С удоволствие ви давам едно копие от а, нашето комюнике. Ако някой не го е видял, моля да си го вземе. Искам да ви напомня, че има и едно ново издание, което ще се подготви коледно издание. Там аз ще кажа какво планираме като работа за следващата година. Ако желаете да получите това съобщение, Абонирайте се на вебсайта ни, регистрирайте се и ще получите този коледен бюлетин. Нека да ви кажа, че имаме 1730 абоната вече. Сега ще дам председателския пост на госпожа Вернио, заместник председател на комисията. Аз трябва да отида сега на изслушването за роуминга, като докладчик в сянка и като председател на нашата комисия. Госпожа Вернио поема председателския пост. Eh bien, nous allons continuer euh, nos travaux. Нека сега продължим с работата си днес след обед. Минаваме към разрешаването на потребителски спорове онлайн. Това е точката. Ще изслушаме комисията, които ще ни запознаят с предложението и оценката на въздействието от Генерална дирекция Санко. Имаме представител, госпожа Мино. В същото време ще обсъдим и регламента за онлайн разрешаване на спорове. Първо ще дам думата на комисията, след това на господин Грех а, докладчика и госпожа Роза Тюн, която е докладчик за онлайн разрешаването на споровете. Госпожа Минор има думата. Uh, Госпожи и господа, добър ден! Благодаря, че ми се дава възможност днес да ви запозная с оценката на въздействието по двете предложения, прияти на 29 ноември. Първото е предложение за директива за альтернативно разрешаване на спорове и второто е онлайн разрешаване на потребителски спорове. Убедена съм, повечето от вас знаят, че това са ключови мерки за подпомагане на растежа, укрепване на доверието на единния пазар, особено на онлайн пазара, цифровия пазар и през граничните покупки и продажби. С тези две предложения ние целим потребителите да разполагат с ефективно средство, когато се сблъскат с проблеми при получаването на стоки и услуги, независимо къде се намира търговеца в Европейския съюз, независимо от къде са ги закупили в магазин или онлайн и независимо от естеството на стоката. Това, което искам да кажа от самото начало, че всъщност ние говорим за разрешаване на спорове, извън съдебно разрешаване на спорове. Но това не би трябвало да засегне правата на потребители или търговеца да се обърне към съда, ако така реши. Комисията направи единна оценка на въздействието по двете предложения. Това, което аз ще кажа, ще се отнася както за альтернативното разрешаване на спорове, така и на онлайн а, разрешаването на спорове, освен ако изрично не посочат друго. Оценката на въздействието най-напред се спря на текущото състояние на альтернативното разрешаване на спорове. Направихме преглед на предизвикателствата, предимствата и недостатъците на съществуващите режими. Отчетахме мненията на заинтересованите лица. Сигурно си спомняте, че благодарение на тази комисия е, направихме едно много успешно изслушване преди 9 месеца, именно за альтернативното разрешаване на спорове. Е, Подробно разгледахме и въпроса за субсидиарността в тази а, е, област и мерките, които предлагаме. Направихме анализи на различните решения по линия на политиката и се спряхме на предпочетен вариант и направихме оценка на въздействието от него. Така че какво е текущото състояние с альтернативното разрешаване на спорови? Към момента има около 150 различни такива методи и ам, органи в Европейския съюз. Това е резултата от едно изследване, което направихме ние в комисията. Има и е, други такива изследвания, които сочат, че има над хиляда варианта за альтернативно разрешаване на спора в Европейския съюз. Това, което обаче ние искаме да подчертаем, че альтернативното разрешаване е многолико, то е различно в различните държави членки и освен това се е, различава много в зависимост от това в кой се сектор става дума, наименованията също са различни. В Франция го наричат медиация, което е малко объркващо, защото медиация на английски mediation означава нещо съвсем различно, а не альтернативно разрешаване. Някои го наричат арбитраж или пък помирителна процедура, там където трета страна се опитва да намери решение за спорещите или на някои места го наричат съвет по жалбите или схеми за разрешаване на спорове. Така че наименованията са много в различните държави членки. А, може би леко ще преувелича, ако кажа, че всяка схема за разрешаване на спорове си е уникална сама по себе си, има си собствени правила които се формират по различен начин. В някои държави членки тези схеми работят поради участието на държавните органи в други държави членки. Инициатори са самите предприятия. На трето място това е резултат от сътрудничеството между съответните економически сектори и други заинтересовани лица или пък някой спонсорира разработването. Финансирането също е многолико в зависимост от схемата за разрешаване на спорове, субектите, а, и държавата членка. Някои от тези схеми се финансират изцяло от предприятия, други се финансират от държавата, на трето място съчетание от двете и освен това съществува възможността някои от тези схеми да работят а, благодарение на таксите, които плащат а, ползващите техните услуги. Що се отнася до географски обхват, а, има някои схеми, които са национални, те обхващат цялата държава членка. Има други, които са регионални, особено в държави членки с федерално държавно устройство. И трети се оказват са местни, т.е. те се грижат за определен град или община. Както имаме и секторни, имаме и междуотраслови такива схеми, разликата са много. В същото време обаче има някои общи характеристики – а, които можем да разпознаем във всички схеми. На първо място доброволното начало. Альтернативното разрешаване на спорове а, стъпва върху доброволното желание на страните да разрешат спора. Понякога това, това доброволно желание е един ангажимент да се приеме крайното решение, независимо от това какъв е спора. Примерно имаме търговци, които поемат ангажимента да приемат определен вид а, альтернативно разрешаване на спорове за всички проблеми, които могат да възникнат между тях и потребителите. А, в другия край са търговци, субекти, които искат а, разрешаването на спорове да става за всеки случай отделно. В същото време резултата от такава процедура е различен. Понякога резултата е задължителна. Ако вие се съгласите на такава процедура, само търговеца или двете страни се задължават да изпълняват предписанията, решението или препоръката по схемата. В други случаи оставаме само с една препоръка. И най-накрая забелязахме, че много малко от съществуващите схеми са посветени на покупките онлайн. Много са малко тези схеми, които а, обхващат електронната търговия. А, ако това е в сектор, в който те работят, може с такива спорове да се занимават, но няма изрично такива компетенции. И има много малки, които Осъществява цялата процедура по он, а, онлайн. Дори и да е закупена стоката или услугата а, по интернет, разрешаването всъщност става по друг начин. И така, общите черти доброволност, извънсъдебно разрешаване на спора и намеса на трето лице, на трета страна, дори тази страна единствено и само да ги събере на едно място тези спорещи страни, за да могат те да осъществят обмен и да вникнат в същината на спора. Всички тези характеристики означават, че много по-бързо е разрешаването на спорове, когато се използват альтернативни а, способи и е по-ефтино от едно съдебно дело. Ако разговаряте и с потребителите и с доставчиците на услуги, онези, които са преминали през тази процедура, тяхната оценка е изключително положителна. Когато подготвихме оценката на въздействието и се срещнахме с потребители, онези, които са ползвали тези схеми, казаха, че те са много упростени, няма никакво осложняване, получавали се подкрепа и съвети от потребителски организации или от самата схема. Ако разговаряте с с стопанските субекти 73% или 3 четвърти, които са използвали тези схеми, са удовлетворени от крайния резултат, а 82% от тях казват, че биха отново използвали такава схема. 70% от тях казват, че предпочитат альтернативното разрешаване на спорове пред съдебното дело. Какви са недостатъците, които успяхме да открием и защо смятаме, че Независимо от статистиката, все пак а, на европейско равнище можем да осъществим намеса в тази сфера. Ние открихме четири основни недостатъка. На първо място пропуски в а, приложното поле. въпреки, че има огромен брой такива схеми от 750 до 1000, това в никакъв случай не гарантира достъп на потребителите до всички варианти на альтернативно разрешаване на спорове, тъй като има пропуски в географски обхват и в различните економически сектори. Ако прочетете оценката на въздействието, ще видите, че ние посочваме изрично къде се намират тези пропуски. Това ще го видите и в текста, и в приложенията към документа. На практика какво се оказва? Потребителите често не стигат до разрешаване на споровете с търговските субекти. Те се обръщат към търговския субект, ако имат някакъв проблем с стоки или услуги, които са закупили. Обикновено потребителя се връща на, в магазина или се обръща към вебсайта. Ако не постигне резултат, повечето от потребителите се отказват. Просто приемат, че са загубили средства изчисленията, които ще видите в оценката на въздействието, сочат, че 0,4% от европейския БВП а, всъщност е, загуби, защото потребителите не са си потърсили правата след е, покупката на стока или услуга. Това говори лошо за потребителя, но говори лошо и за самите търговски обекти, защото това са средства, които са загубени и тези средства потребителя е можело да изразходва за други стоки и услуги от друг търговец. Що се отнася до прописките, ние знаем, че има проблеми с трансграничната търговия. 90% от тези покупки всъщност са закупени в а, Европейската економическа зона, не могат а, да бъдат обект на альтернативно разрешаване на спор с търговеца. Вторият проблем е, е малката осведоменост за наличието на такива възможности. 30% от потребителите в Европа никога не са чували за наличието на альтернативното разрешаване на спорове. Те не знаят, че има такова средство за обработка на тяхната жалба. И 30% от търговските субекти също не са наясно. Значи почти половината, почти а, не са наясно, че има такива схеми за разрешаване на спорове, към които биха могли да се обърнат. Третият проблем, който ние установихме е качеството на субектите, които предлагат альтернативно разрешаване. 98-2001 година комисията прие препоръки, в които бяха заложени определени а, принципи, които по наше мнение би трябвало да са относими и към альтернативното разрешаване на спорове, като непредобеденост, прозрачност и авторитет. Но това са препоръки, те нямат правно задължителна сила и според нашите разчети по-малко от 60% или приблизително 60% от съществуващите схеми за альтернативно разрешаване се съобразяват с тях, но има и значителен брой, които не се съобразяват с тях, а ние нямаме никакви възможности да гарантираме тяхното съответствие. На базата на препоръките можем да кажем, че няма а, постоянно наблюдение, няма някакъв орган а, държавен или друг, който да следи за спазването на принципите. И на последно място възникват проблеми с а, трансграничните онлайн а, сделки. А, сигурно сте наясно с това, тъй като до припадък повтаряме всичко това. 40% от европейците поне веднъж са купували нещо по интернет, но само 9% а, са купували такива стоки от вебсайт, намиращ се в друга държава членка. А, така че електронната търговия в национални рамки се разраства, но трансграничната електронна търговия се развива изключително слабо и бавно. Много са причините за това и защо хората нямат желание да купуват от друга държава членка по интернет. Очевидно една от пречките е езика, търговските марки, доброто име на търговеца. Но само един от трима потребители в Европа смята, че може да си разреши проблема, ако се случи нещо с тази сделка – и има неблагополучия. Много по-трудно би могъл да си възстанови средствата или пък да ремонтира стоката, ако е закупил по интернет от вебсайт, намиращ се в другаде в Европейския съюз. Истината дори е още по-ярко изразена. 60% от стопанските субекти в Европа смятат, че разходите за уреждане на спор някъде другаде в Европейския съюз, извън седалището им, би ги разобедил да продават през граница и да навлизат на нов пазар. Следователно, това са недостатъците Обърнахме се за мнение към всички заинтересовани лица. Изключително успешно беше изслушването тук в Европейския парламент. Над 200 различни групи и заинтересовани лица се включиха в консултациите. Почти всички те се съгласиха, че е необходимо да се доразвие альтернативното разрешаване на спорове и подкрепяха мерки за осигуряване на това. И така Нашите становища са обобщени онлайн и в оценката за въздействие. Оценката за въздействие също така се спира и на въпроса за субсидиарността. Обедена съм, че не е нужно да припомням на този форум да разяснявам, че в договора за функционирането на Европейския съюз трябва да се защитават економическите права на потребителите с оглед да се гарантира максимална защита. Всъщност това е една от задачите, които изпълнява Съюза и според комисията липсата на ефективно разрешаване на альтернативни спорове създава един дисбаланс по уреждането на спорове в Европейския съюз, особено когато тези спорове са презгранични и особено когато съставляват пречка за развитие на вътрешния пазар онлайн. Ние смятаме, че ефективният и добре функциониращ альтернативен способ за разрешаване на спорове следва да стъпи върху една много добре функционираща национална система за альтернативно разрешаване. Не може да имаме успешно разрешаване, альтернативно разрешаване на спорове през граница, ако няма изградена инфраструктура, ако няма мрежа и добре функционираща система за альтернативно разрешаване на спорове в национален мащаб. Нашето заключение беше, че са необходими мерки на европейско равнище, за да се насърчи постигането на равностойни мерки за защита на потребителя. Сега съвсем набързо ще представя раз, различните политики. Първата възможност беше да не се прави нищо, положението да остане такова каквото е и да се разчита на естественото развитие на АРС заедно с стимулите, предвидени в съществуващите препоръки на комисията. Втората възможност беше да се продължи незадължителния подход, да се актуализират препоръките и евентуално всичко това да се подкрепи с по-добра информация за потребителите относно АРС. Е Третата опция беше да има задължителен правен инструмент, чиято цел е всеки потребител да може да се обръща към альтернативното разрешение на спорове и да има по-добро качество на съществуващите системи за АРС. Четвъртия вариант беше да има отново задължителен инструмент, но в този случай, чрез този, този инструмент, да се създаде общ европейски модел на альтернативното разрешаване на спорове. Това са четирите възможности за различни политики. След това разгледахме онлайн разрешаването на спорове. Първите две опции са същите. Нищо да не се прави на европейско ниво или да се действа само чрез необвързващ инструмент като препоръка, например. Третия вариант, който разгледахме, беше да има задължителен правен акт, чиято форма всъщност ще представлява създаването на европейска платформа за АРС и този документ, правен акт, ще служи като една централна ос на, на, на този е, инструмент, на тази платформа. Последната опция е свързана с регламент, който да създаде единен орган за ОРС, альтернативно разрешаване на спорове онлайн – на централно ниво този орган би разглеждал всички спорове. В крайна сметка, какво решихме? Решихме, че ако няма действие на европейско ниво, нещата ще се развият така или иначе. АРС като система ще се разрасне, но по-бавно и не е толкова задоволително, ако се предвидят мерки на европейско ниво разгледахме незадължителните правни актове, сметнахме, че тяхното въздействие няма да е особено голямо и накрая елиминирахме четирите, по-скоро вариант номер 4, единния орган и задължителния акт, защото те няма да отчитат принципа на субсидиарност и ще доведат до твърде голямо бреме. Съответно, избрахме третия вариант и за двата случая. Задължителен правен инструмент, директива за альтернативното разрешаване на спорове, нейната цел е да намери решение на липсата на информация и липсата на качество и решихме да има освен това, регламент за европейска платформа, която да стъпва на националните единици за альтернативно разрешаване на спорове. Осъзнавам, че твърде дълго говоря вече. Ще се опитам много бързо да прекратя. И ще дам възможност за въпроси. Защо смятаме, че това е правилната опция? Защото нашата цел е потребителите, независимо къде се намират, да имат достъп до качествено АРС и ние смятаме, че комбинацията от регламент и директива ще даде тази възможност на европейските потребители. Смятаме, че това ще доведе до сериозно спестяване на средствата на потребителите, някъде до 20 милиарда евро годишно. Освен това, смятаме, че компаниите могат да извлечат голяма полза от АРС. Това се видя ясно в Краков по време на форума за единния пазар. АРС подобрява репутацията на компаниите, по този начин те се учат, тъй като правят анализ на това, което се е случило с тях. Освен това, компаниите са принудени или ако не са принудени, то поне са окоръжени да бъдат по-чувствителни спрямо проблемите на потребителите, освен това стават по-конкурентно способни и по-ефикасни. Общите спестявания за компаниите, които изчислихме, всъщност не е лесно да бъдат определени, но в оценката на въздействието казваме минимум милиард и 700 милиона и това може да нарасне като сума до 13 милиарда евро годишно. Това са средствата, които могат да се спестят в сравнение с това, ако отивате в съда. Тук се включват естествено и спестявания, свързани с разрешаването на проблемите с потребителите и създаването на добра репутация. Относно разходите, още малко, тъй като знам, че държавите членки се притесняват относно бремето, финансовото бреме от създаването на такива АРС структури. Много е трудно да се каже колко ще струва една такава система, защото всъщност тук става въпрос за различен мащаб, териториален мащаб и секторен мащаб. Някои схеми, които разгледахме, струват някъде около 100 000 евро. Въобще не са много тези пари. Ако погледнете обаче други примери, най-големия омбудсман в някои държави членки, например омбудсмана в Великобритания по финансовите услуги, неговото функциониране струва около 1 милион евро годишно. Примери има на страници 46 и 47 от оценката на въздействието. Финансирането на АРС ще оставим на държавите членки. Както вече ви казах, съществуващите модели са многообразни. Когато зададохме въпрос на компаниите, 60% от отговорите казваха, че компаниите са готови да допринесат за развиването на системата на АРС в страни от разходите за създаването на такива системи има и разходи свързани с изискванията за информация, които са вписани в директивата. Това е еднократен разход, който се оценява на някъде около 250 евро на компания. Това са разходите да се включи информация в фактурите, в а, платежните документи, на веб страницата и тъй като тази информация трябва да се променя от време на време, но става въпрос общо взето за документи. Разходите няма да са толкова големи. Създаването на платформа за АРС е, ще легне на плещите на комисията от финансова гледна точка. Комисията смята, че това ще струва около 2 милиона евро и годишната поддръжка ще бъде около 300 хиляди. Има и разходи, свързани с експертите по АРС. Това може да се обсъди допълнително. Надявам се, че това е достатъчно. Сега ще спра, госпожо председател. Euh, euh, Благодаря за вашето подробно обяснение. Искахме да ви предоставим достатъчно време за изказването, защото това са основополагащи въпроси за европейските граждани. Още веднъж ще ви дам думата. Сега искам да дам възможност на Луи Гре, да, Грех да се изкаже по въпроса за онлайн решаването на спорове. Госпожа Иванова е докладчик в Сянка. Ще дам по-късно думата на нея. И след това ще дам думата на председателството. Сега давам думата на Луи Грех. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Майнер за това ясно представене на предложението на комисията. За мен това предложение е достатъчно стабилно и то ще гарантира достъп на всички европейци до АРС и то ефтин достъп. Поискахме да се направи анализ през 2011 година и комисар Дали и неговия екип свършиха отлична работа, спазиха сроковете. Много се радваме, че комисията не избра варианта да не се прави нищо. Комисията на няколко пъти подчерта какви са пропуските в единния пазар и тези пропуски заедно с економическата криза водят просто до буксуване. Стана ясно от едно проучване наскоро, че пропуските са свързани най-вече с липсата на информация сред гражданите, неприлагане в държавите членки и недостатъчно силна нормативна уредба. Един от пропуските, освен това, е свързан с липсата на координация по системите на АРС. Съответно, вярата на всеки гражданин в АРС е подкопана от тези проблеми. Дори да съществува такава система, малко хора казват, че ще я използват. Време е АРС да се превърне в автоматична черта на правата на потребителите и това ще доведе до допълнителна полза и за предприятията и за потребителите. Предложенията са кохерентни. Радвам се, че има глави за информация и особено членове, които задължават компаниите и различните доставчици на АРС услуги да информират гражданите за тези възможности, тъй като няма да има никаква полза от тази система, ако гражданите не знаят а, за нея. Solvit е добър инструмент за трансгранични а, разрешавания на спорове, но за него не се знае много. Въпреки, че има ясна рамка тук, някои неща имат нужда от пояснение. Например, финансирането трябва да получи по-голяма яснота, комисията и държавите членки трябва да гарантират, че независимо от това как се функционират схемите, те действат независимо и прозрачно. Трябва да се гарантират механизми за защита, когато се наруши почтеността на системите за АРС. Освен това, Предложението предлага да се удължи този период от 90 дни, в който трябва да се вземе решение. Трябва да се каже ясно какво ще е това увеличение на периода, да не се казва само увеличение. Освен това, комисията трябва да отиде малко по-далеч, когато се определят компетентните органи в държавите членки. Комисията трябва освен това да има координационна водеща роля и да има водеща роля по отношение на обмена на информация и най-добри практики. Надявам се, че процедурата за колективните искове и развитието по нея в следващата година и това предложение за АРС ще създадат един пакет от цялостни мерки. В заключение, госпожо председател, доверието на гражданите трябва да се спечели. Всички сме сигурни и убедени, че за да има економически растеж, трябва да има доверие в потребителите и ако има един стабилен пакет за АРС, това ще се случи, гражданите ще имат доверие и то ще бъде дълготрайно. От дълго време повтаряме, че трябва да спечелим доверието отново на гражданите. Сега трябва да поемем тази инициатива и да включим минимален набор от разпоредби за АРС в структурата на единния пазар като се отчитат естествено съществуващите схеми за АРС в редица държави членки. Очаквам с нетърпение обсъждането на това предложение в идните няколко месеца. Очаквам това да е добро за компаниите и за потребителите и да изиграе своята положителна роля за единния пазар. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Роза Тун. Благодаря, благодаря и за тази презентация. Искам да поздравя госпожа Майнер и целият екип. Изглежда да сме направили реална крачка напред и аз очаквам с нетърпение сътрудничеството в идните няколко месеца. ОРС възоснова на АРС е, ще ангажират нашето внимание и ние заедно с господин Грек е, ще работим заедно с екипа на комисията. Въобще е вълнуващо ще е. Аз съм съгласна, че информацията относно тези инструменти трябва да е много по-добра спрямо тази, която сме имали до сега. Всички се оплакват, че електронната търговия не се използва максимално. И се губи една възможност за развитие и то бързо економическо развитие. Ако ще създаваме платформа за онлайн разрешаване на спорове, тя трябва да се използва за гражданите и евентуално и за компаниите. Трябва да видим дали ще има само решение за гражданите или и за компаниите. Трябва да се обсъди този въпрос. Преговорите днес е, не идват в един добър момент, защото днес е последното ни заседание преди коледа, но от друга страна ще имам възможност по време на коледните празници да си помислим какво ще правим и да дойдем с нови сили в началото на следващата година. Споменахте, че сте провели консултации, има отговори от 200 различни групи. Много говорим за информация. Искам да разбера колко отделни граждани са отговорили и дали тези консултации са били на 23 официални езика или както обичайно сте ги направили на един, два или три езика. Информацията е нещо, по което трябва да поработим, особено ако искаме новите инструменти да работят и гражданите да имат в ръцете си инструмент, който ще ги улеснява, а няма само да се превръща в някакво ново бреме. Сега няма да навлизам в технически подробности като, например, броя на улесняващите координатори и така нататък. Този дебат ще продължи. Естествено, че АРС ще зависи от напредъка, който вие ще постигнете. Ние сме взаимно обвързани в своята работа. Благодаря. Госпожа Иванова още я няма, така че сега дам думата на господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Господин Майор, всъщност, а не госпожа Иванова е а, докладчик в сянка. Може би имахте предвид госпожа Първанова. И смятам, че а, трябва да дадем думата на господин Шваб. Съжалявам, госпожо председател, че влизам и излизам, но имам и друга работа, с която се занимавам. Сега имаме предложение за директива и сме отвъд фазата на инициативния доклад, доклад по собствена инициатива. Искаме да предложим на потребителите прости решения за техните проблеми. Според мен е важно системата да бъде доброволна и стана въпрос вече за това. Системата трябва да бъде бърза и трябва да бъде ефтина. Трябва да бъде на европейско ниво. Системата трябва да унифицира техническите предпоставки в 27-те държави. И всички съществуващи хиляда национални системи не бива просто да бъдат изтрити, а трябва да бъдат интегрирани в новата система. В тази връзка искам още веднъж да подчертая, че груповите жалби, които се споменават често в връзка с альтернативното решаване на спорове, нямат нищо общо с него. Тук има объркване. В първия случай става въпрос за съдебен спор, във втория случай става въпрос за извънсъдебен спор. И сега предмет на нашето обсъждане е альтернативното извънсъдебно решаване на спорове. Точки, които трябва да се обсъдят допълнително, е, например, въпросът за решаването на системата за качество, системата за мониторинг и нейното действие в реална ситуация. Как ще се санкционират а, нарушенията срещу тази система на ниво държава членка също още не е ясно се нуждаем от подкрепата на държавите членки за създаването на такива центрове за альтернативно решаване на спорове. И смятам обаче, че това е по-скоро едно тромово объркващо и скъпо решение. Друг въпрос, на който трябва да си отговорим е как ще се финансира тази система във всяка една от 27-те държави членки. Друг въпрос е как да използваме по-рационално и да извлечем по-голяма полза от системата на АРС. Тази система крие голям потенциал и той трябва да е на разположение на потребителите. Потребителите трябва да познават възможностите, с които разполагат трябва да проведем истински информационни кампании, не просто да огласяваме една възможност. Трябва да провеждаме масови кампании за информиране на потребителите. От една страна, от страна на комисията трябва да бъдат организирани подобни кампании, от друга страна в държавите членки. и най-добрите системи и принципи няма да ни донесат нищо, ако те не се познават от потребителите. Тоест всички трябва да знаят не само какво представлява альтернативното решаване на спорове, а трябва да могат да употребяват системата. Ако съответните търговски субекти участват в тази система, те също трябва да знаят как се работи с тази система. Тоест трябва да правим конкретни кампании за информиране. познаваме и други системи, които са много полезни. Знаем също така за дребните жалби. Този метод е в сила от две години, но много малко хора го познават. Съответните формуляри трябва да са на разположение на, на потребителите те не са на разположение, трябва да има човек, към който могат потребителите да се обърнат. След две години още не разполагаме с такива юридически специалисти в Германия. Написахме писмо до всички съдилища в връзка с тези въпроси. В Германия все още нищо не се е случило. Тоест в Германия нещата също не са оптимални. Това, което искам да кажа е, че кампаниите за информиране са много важни и трябва да бъдат провеждани на местно ниво. Освен цялата информация, е важно цялата система да бъде доброволна. И едно решение от какъвто и да било характер, независимо как ще го наречем, не трябва да бъде правно обвързващо. Потребителите трябва да имат възможност в всички държави членки да решат сами дали ще се обърнат към независима съдебна инстанция за крайното разрешаване на техния спор. Това бяха моите забележки към момента и съм сигурен, че ще чуем и ще си сътрудничим с докладчикът в сянка по тези въпроси. Благодаря. Alors, je vais donner la parole euh, au rapporteur fictif euh, SED, mais comme Mitro... Благодаря. Сега ще дам думата на а... господин Грех. Телус. Или от ваше име, ако искате. Качека не можеше да присъства, затова ще говоря от негово име. Ще прочета дадените ми записки. Той приветства предложението на комисията и казва, че разви... благодарение на развитието на електронната търговия пазара се е развил успешно през граница, но потребители... потребителите смятат, че е рисковано да използват електронната търговия, тъй като смятат, че ако има проблеми с стоките, трудно ще бъдат решени. Господин Репо, освен това, смята, че всички мерки за насърчаване на доверието на потребителите в пазара са полезни създаването на единни възможности за отстраняване на проблемите на потребителите също се приветства. Трябва единния пазар да бъде достъпен до всички потребители на всички официални езици на Европейския съюз безплатно. Необходимо е да има адекватна информация за страните по отношение на функционирането на системата, за да знаят потребителите и търговците как действа тя. В същото време обаче остават някои важни а, въпросителни, свързани с альтернативното разрешаване. Необходими са ясни правила за отстраняване на проблеми, които могат да бъдат разрешени онлайн. Всички потребители, включително язвимите групи, следва да са добре информирани. Трябва да има техническо оборудване, висока степен на защита, а също така и възможностите за ползване на системата на майчиния език, възможностите за получаване на информация на майчиния език, ценообразуването е важно, т.е. дали трябва да бъде безплатно безплатно или на ниски цени и цялостна достъпност на системата. Господин Репо очаква да чуе и други мнения и също така да работи в сътрудничество с докладчиците и в бъдеще. Благодаря. Alors, je vais donner rapidement la parole à monsieur, monsieur Благодаря. Сега искам да дам накратко думата на господин Кройцман. Имате имате нещо против да дам думата на господин Шваб първо, защото Тега, господин Шваб. Благодаря. Колегата май вече спомена важни неща, доброволност, простота. Искам да кажа нещо по отношение на знанието. Наистина да виждам никаква връзка между а, колективните жалби и альтернативното решаване на спорове. Важно е потребителят обаче да знае какви възможности има. А, альтернативните решаване на спорове не са много познати, но те предлагат ефтини решения както за потребителите, така и за фирмите. В Германия се взе решение за въвеждането на а, фигурата на един а, специален съдия, който да посредничи а, при подобни спорове. Но доверието е най-важно при а, тези спорове. Как можем да направим такава система, която да внушава доверие на потребителите, така че те да я използват? Повечето потребители знаят, че по съдебен път могат да достигнат до своите права. Трябва обаче те да бъдат убедени, че альтернативното решаване на спорове е също така е една възможност, но потребителите трябва да знаят, че изходът от альтернативното решаване не е обвързващо, така че те винаги могат да се обърнат към съдебна инстанция. Тоест, въпросът е как да увеличим доверието на потребителите в альтернативното решаване на спорове, защото по този начин биха били облегчени съдилищата. И също така альтернативното решаване осигурява правото на потребителя. При онлайн решаването на спорове можем да направим нещо за единия вътрешен пазар. Ако успеем да наложим системата, то ще се повиши и доверието а, в а, трансграничните покупки. И това би завършило единият вътрешен пазар. Тогава потребителите ще знаят, че в случай на някакъв проблем, те имат възможност и онлайн да достигнат до правата си и да, да защитят правата си и да решат своите проблеми. Също така решението ще бъде доста по-кратко, отколкото решението по съдебен път. Тоест аз пледирам да увеличим доверието на потребителя в вътрешния пазар. И също така е важно за нашия докладчик в Сянка да помислим за идеи как да увеличим доверието на потребителите. Така че преди един потребител да се обърне към съдебна инстанция и да реши да се включи в групова жалба, може да види в решаване, альтернативното решаване на спорове начин за решаване на своя проблем. Мерси. Donc la parole est maintenant à monsieur Schwab. Благодаря. Сега давам думата на господин Шваб. Благодаря. Радвам се и аз да мога да кажа нещо. Не искам да се спирам на вече казаното. Съгласен съм с госпожа Тун и с господин Майер. Смятам, че е голямо постижение на Европейската комисия да разработи изобщо това предложение за директива. То е доста добре обосновано. Разгледахме го вече в съвета и за това голяма част от съдържанието му вече ни е познато. Благодарение на тази добра предварителна работа, смятам, че ще можем бързо да завършим обсъждането на предложението в тази комисия. Не знам дали ще успеем да се приготвим до март, но смятам да помолим вече двамата докладчици да ни ориентират колко време ще им е необходимо за окончателния вариант на доклада. Смятам, че една много важна точка ще бъде да убедим а, така наречената бизнес общественост да подкрепи това предложение като стъпка, която ще защитава и техните права. Може да се наложи да променим това предложение или да работим за популяризирането на това предложение – Разбира се, че всичко, както каза колегата Майер, може да а, функционира само тогава, когато а, се познава съдържанието на това предложение. Видяли сме доста примери, които това подобни предложения не са проработили. Тоест, а, трябва да информираме на широка основа и конструктивната обмяна на мнения между докладчика и докладчика в сянка трябва да бъде възможно най-бързо, въпреки че когато говорим за законодателни предложения, не може да се съкръщават процеса безкрайно, но смятам, че можем да си поставим за цел предложението да влезе в пленарна зала преди следващото лято. Можем да работим в тясно сътрудничество. Всички технически подробности вече бяха назовани от моите колеги. А, самият аз имам някъде около 20 точки, имам списък, а, който ще представя за обсъждане през януари. Но ако имаме един график във времето, бих бил много доволен. Искам да благодаря на комисията, че представи толкова подробно оценката на въздействието, въпреки че беше малко, а, малко а, подробно. Смятам, че първото предложение е най-добро. То няма да бъде безплатно. И за това смятам, че е важно самото предложение да не бъде само в полза на потребителите, а и в полза на европейската индустрия. Ще а, няма да се спирам на повече подробности. Благодаря. Благодаря, господин Шваб. Има ли други желащи да се изкажат? Не виждам такива. Сега искам да дам думата на председателството на господин Сагай. В началото споменахме отличната работа на полското председателство. Положи всички усилия за европейската интеграция и за европейските граждани. Вече обсъдихме по време на, на предишно заседание резултата от работната група. Давам ви думата. Пиша, забирам глас. Благодаря, госпожо председател. Аз за първи път взимам думата и се изправям пред вас. Затова искам да кажа, че изключително се радвам, че имам тази възможност Съгласен съм с председателя за това, че полското председателство положи усилия да предприеме необходимите стъпки за въвеждането на альтернативното разрешаване и онлайн разрешаването на спорове. Благодарен съм на комисията за това първо изслуш... представене и за изслушването по тези предложения, тъй като всички искаме актовете да бъдат прияти в най-кратки срокове и тясното сътрудничество между парламента и съвета е предпоставка за това и се развива добре. Съвсем накратко ще кажа, че в съвета ние посветихме три работни дни на тази тема. На 29 ноември започнахме работа. Първата размяна на мнения бе направена и както председателят спомена на 13 и 14 декември бяха направени по-задълбочени разисквания на проекто документите и започна същинския дебат с представянето на оценката на въздействието. Ще ми се да благодаря най-сърдечно на Европейската комисия, които подходиха много смело и се захванаха с трудни въпроси и отговориха на въпросите на държавите членки. Така вникнахме по-добре в предмета на тези регламенти. Съвсем в начален етап сме и следователно позициите на отделните държави членки не са окончателни. Имахме съвършенно предварителен обмен на мнения и въпроси по тези проекто актове, но председателството искаше да има яснота за системата, за връзката между онлайн разрешаването на спорове, альтернативното разрешаване на спорове. Желанието ни бе държавите членки да имат възможност да вникнат по-задълбочено в предложенията на комисията. На първи прочит мога да кажа следното. Според държавите членки предложенията са положителни. Нямаше отрицателни становища, което веща е добро за бъдещето на тези предложения. Остават много теми, които да бъдат обсъждани. Някои от предложенията са новаторски за Европейския съюз, следователно ще трябва да продължим разискванията по тях. Що се отнася до конкретиката, вие засегнахте някои от тези въпроси. Става дума за приложното поле на въпросните актове. А, също така, какъв вид сделки трябва да бъдат обхванати, кои да останат извън регламентите, какви трябва да са критериите. Що се отнася до стопанските субекти, също така, каква е взаимовръзката между двата регламента и е, действащите системи за альтернативно разрешаване на спорове в държавите членки? Мога да кажа също така, че в съвета обсъдихме връзката между двата акта и Е, как това ще натовари държавите членки. Да, ще има тежести, които държавите членки ще трябва да поемат. Самите държави членки проявиха интерес е, за естеството на тези тежести. Тук бяха основните засегнати теми по време на разискванията. Още веднъж искам да благодаря на вашата комисия, за по-скоро искам да кажа Европейската комисия. Благодаря им за усърдието, което проявиха по съставянето на документите и благо... искам да пожелая успех на датското и кипърското председателство и е, скорошно приключване на преговорите с този парламент и комисията в частност. Мерси. И... Благодаря. Искаме да ви благодарим още веднъж, ще кажа, за всичко, което сте направили. Благодарни сме и на комисията за смелостта да предложат тези проекто документи. Този вид законодателни актове са много важни и подробностите са изключително важни, така че трябва да им се обърне достатъчно внимание. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Имаме три представителки. Нека им дам думата. Вероятно трябва да поясня, че има и колеги мъже, които изиграха много важна роля за подготвянето на тези предложения, но ние ги оставихме на резервната скамейка, ако мога така да се изразя. Искам да благодаря на уважаемите депутати, които взеха отношение и ви благодаря освен това за това, че очертахте местата, където има нужда от допълнителни разговори. Ще се опитам да дам отговор на основните повдигнати въпроси, но няма да навлизам в подробности. Естествено, първо, по отношение на консултациите. Радвам се да отбележа, че тези консултации бяха направени на всички 22 официални език. 22. 22, 23. На всички общностни езици така или иначе. В отговор на конкретния ви въпрос имахме 6 отделни отговора от граждани. От отделни граждани имахме 32 отговора от организации на потребителите, които представляват гражданите. 94 бизнес асоциации отговориха и в отговор на въпроса на колегата за това, че трябва да се мобилизира бизнеса и той да окаже подкрепа. Ако погледнете отговорите на въпросника от страна на бизнеса, ще видите, че голяма част от компаниите подкрепят АРС. Това се потвърждава и от комюникето, издадено от Business Europe във връзка с това предложение. Там се приветства предложението. Генералният директор на Business Europe заяви, че АРС е от полза и за потребителите, и за компаниите. Освен това, то е важна стъпка за укрепване на доверието на потребителите, което води пък до създаване на работни места и растеж. Така че бизнеса е на наша страна, това не е предложение, което да е в конфликт с потребителите или с компаниите. От друга страна, по отношение на важността на информацията, тук сме съвсем съгласни. Много е важно потребителите да знаят, че има възможности, които им се дават чрез тази директива или чрез регламента. Така че ние смятаме да отделим много-много усилия, за да информираме гражданите, само че това ще стане по-късно, когато се приемат предложенията и се създаде системата за АРС. Освен това е важно да се отбележи, че в самите предложения даваме отговорност на търговците. Те трябва да информират потребителите на мястото, където се извършва продажбата. За това кой орган по АРС е компетентен. Това е стимул за търговците всъщност да участват активно, за да се развие системата на АРС. Потребителите съответно ще знаят за тази възможност и те ще приканят търговците да се включат в системата за альтернативно разрешаване за спорове и се надяваме, че това ще даде тласък на повишаването на осведомеността сред потребителите и ще окоръжи бизнеса да действа в отговор на казаното от господин Майер. Много е важно, доколкото е възможно, да продължат да съществуват а, сегашните схеми за АРС. Ние не сме се опитвали да реконструираме, да променяме системата, ако нещата не са повредени не трябва да се поправят, както знаете. Повечето схеми за АРС вероятно ще отговорят на изискванията за качеството в директивата, но има и такива, които няма да отговорят на принципите. Някои системи за АРС ще трябва да бъдат леко променени. Вероятно това не е голям брой. Освен това, по отношение на достъпа до правосъдие. Има фундаментално право за такъв достъп и за потребителите, и за бизнеса. Съответно, Тони ръководи, беше ръководна е, светлина и се надяваме, че потребителите ще могат да се възползват от АРС след като са информирани, имат е, информирано е, съгласие в тази връзка и се мисля, че това ще е от полза, така или иначе. Ако не ги удовлетворява системата, естествено винаги могат да отидат в съда. По отношение на казаното от господин Репо, възможността да се дава достъп до платформата на майчиния език на потребителя. Това е изключително важно и за нас. Ние ще отчетем този елемент, когато създаваме платформата за ARS. Идеята е потребителя да може да работи на майчения си език и ARS да може като система да предоставя информация на майчения език на всеки един европеец. Всъщност, една от причините за улесняващите координатори, за, за тяхното съществуване е те да улесняват предоставянето на информация от е, системата за АРС към потребителите. Други въпроси, които бяха повдигнати, принципите за качество, естествено, че ще ги разгледаме. Няма проблем. Тук ще се опитаме да имаме изчерпателен списък надградихме възоснова на препоръките, които получихме, но може да има допълнително подобрение. Финансирането ще е ключов въпрос, естествено, в този дебат. Работната група на съвета вече ни прикани да дадем малко повече информация относно финансирането. Ние говорим за финансирането в оценката на въздействието, но ще трябва да има и допълнителна информация. Аз не възразявам на аргументите, които бяха повдигнати тук. И накрая имаше въпрос относно мониторинга и санкциите. Смятаме, че трябва да има някаква степен на наблюдение. Държавите членки трябва да отговарят за това наблюдение, за да може системите за АРС да функционират според установените принципи за качеството. Санкциите, които сме предвидели в предложението за директива, са много ограничени по своя характер. Те са свързани с непредоставянето на информация. Има съответно средство за правна защита тук. Със законодателя прие подобни санкции в директивата за правата на потребителите, когато не се предоставя информация. Ако информацията е важна, то преднамерен опит да не се предоставя информация трябва да е обект на санкция има и санкция за единици по АРС, които не предоставят информация за действието на, на своята схема пред компетентния надзорен орган. Това е, освен това, стандартен начин да се действа, така че мисля, че така давам отговор на повечето от вашите въпроси. Ще имам допълнителен дебат в идните месеци. Искам да благодаря на комисията за отделеното време. Искам да благодаря на полското председателство за това, че вече отдели толкова много време на тази тема и мисля, че ще имаме много-много добри дебати и преговори. Знам, че има проблемни моменти. И е, си мисля, че в крайна сметка ще успеем в следните е, няколко месеца. Благодаря. Merci. Eh bien, avant de redonner la parole au président... Благодаря. Преди да дам думата на председателят Харбър, искам съвсем накратко да кажа нещо по въпроса за предварителния график. Окончателният график ще стане готов на 24 януари по време на следващото заседание на комисията. Нямаме много време. Последният срок за даването на предложението за превод ще бъде през януари на, на 3 февруари. За някой от вас този срок е прекалено кратък. Сега председателят получава нови данни за 29 февруари е срокът за обмяна на мнение. 4 март е срокът за даване на предложението на, за превод. А 21 март е последният срок за разглеждане на документа в комисията. На 26 април ще се разглежда а, предложението в комисията и през юли предложението ще се разглежда на пленарно заседание. Това е горе-долу план, планът, който предложи господин Шваб. И сега искам да благодаря на всички, които участваха в тази много интересна дискусия. Благодаря още веднъж на полското председателство, благодаря на комисията. така, между нас, жените, не се съмняваме, че и мъже са участвали в изготвянето на този документ, но ние, нашата работа протече много хармонично. Donc je continue pour le prochain rapport et ensuite Malcolm prendra sa présentation. Продължаваме следващия доклад, след което Малком отново ще поеме председателството на заседанието. Оставаме на тема граждани и потребители и ще говорим за храните, предназначени за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели. Ще дам думата на госпожа Иляна Иванова, докладчик по становището. След това ще дам думата на докладчиците в сянка, които присъстват. Госпожо Иванова. Uh, Уважаеми колеги, предложението на комисията моля всеки, който иска да излезе, да запази тишина. Много ви благодаря. Госпожо Иванова, заповядайте. Предложението на комисията преразглежда правилата относно храните за специални хранителни цели, както те са описани в рамкова директива 39 от 2009 година на комисията. Новите текстове реформират рамковата директива, като премахват общите правила за диетичните храни и запазват някои правила, свързани с конкретни храни. Като цяло аз приветствам предложението на комисията, подкрепям подхода на комисията, запазването на вертикалните правила за храните за малки деца, за бебета и за хора с специални нужди. Премахването на информацията, която подвежда потребителите и е довела до фрагментация на пазара, ще е от полза. Съществуващата правна рамка не е достатъчно добра и тя трябва да се промени. По този начин ще има благо Приятно въздействие върху малките и средните предприятия и върху свободното движение на стоки и услуги. Тази реформа ще е благоприятна за сектора, един от най-конкурентоспособните сектори в европейската индустрия. Сега, някои ключови въпроси, които искам да засегна. Тук става въпрос за разпоредбите свързани с глутена, Комисията предлага регулация на храните за хора, които страдат от целиокоза и да включи тези храни в регламента за хранителната стойност и за различните здравни въздействия на храните. Аз приветствам това предложение. Трябва да се включи тази информация в новия регламент. От друга страна трябва да се запазят съществуващите условия относно състава и етикетирането на тези продукти. Освен това, млякото за малки деца, така нареченото мляко, което стимулира растежа за деца между 1 и 3 години, този пазар се разраства в много държави членки, но няма конкретни правила за тези продукти. А аз напълно подкрепям предложението на комисията тук да се регулират храните в регламента за хранителната и здравната стойност на, на определените продукти. Аз обаче приканвам комисията да прецени дали трябва да има специални разпоредби относно състава етикетирането на такива млека. Какви други елементи са важни тук? Храните за спортистите, храните, които водят до отслабване и диетите, базирани на много ниска калорийна стойност. Аз смятам, че тук предложенията са добри. По отношение на спортистите подкрепям предложението, по отношение на храните за отслабване, те трябва да влезат в регламента за хранителната стойност относно най- малко приеманите калории чрез определени диети. Тук сега няма конкретни разпоредби. Тук става въпрос за заместители, които са с хранителна стойност по-малко от 800 килокалории. Тук трябва тези храни да се отпускат само по медицинско предписание и да се регулират по силата на директива 1999-21 относно диетичните храни. Освен това трябва да има клауза за неучастие за държавите членки, които не искат да допуснат тези продукти на своята територия. В моя доклад говоря за иновациите, говоря за съответния научен и технически прогрес. Комисията трябва да може бързо да приема делегирани актове под силата на този регламент, за да се насърчат иновациите. Искам да благодаря на комисията. Виждам, че представителите на комисията са тук. Благодаря ви за по затворените преговори. Искам да благодаря на секретарията. Колегите свършиха отлична работа. Искам да благодаря и на всички докладчици и сянка, които демонстрираха дух на сътрудничество. Готова съм да чуя какво смятате по този доклад. Благодаря. Merci. Donc je donne la... Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Само един е тук, но ако някой друг желая да вземе думата, да заповяда. Мале дети. А... Благодаря. Темата за млякото за кърмачета и храната със специално медицинско приложение е изключително важна за нашата комисия. Мерките, които ще бъдат прияти, пряко ще се отразят на най-уязвимите потребители, а именно децата и лица с специални хранителни нужди. По тази причина е изключително важно да гарантираме максимална защита на тези потребители и функционирането на пазара в този случай минава на заден план – ще има допълнителна изгода от работата на нашата комисия и сигурна съм ще се съгласите. Благодаря на докладчика за проект от доклада, но някои от въпросите изискват допълнителна доразработка като например различните категории храни по силата на различните регламенти, особено тези, които са в правомощията на нашата комисия. Искам да кажа още нещо за проекта документа на комисията. Изисква се от държавите членки да изискат задължително а, етикетиране на тези храни. А, процедурата не е за нотификация. Тук става дума за пускане на пазара на определени храни, които биха могли да застрашат здравето на потребителите и затова ние трябва да си оставим варианта за нотификация и да разполагаме с механизъм да контролираме храните, които се пускат на пазара, тъй като контрола там е недостатъчен. Не можем да си позволим да застрашаваме здравето на децата и другите потребители. Член 10 също а, регламентира състава на храните и информация, особено в частта за а, пускането на пазара и рекламата на тези храни. Като докладчик в сянка, това са всъщност моите коментари очаквам по-нататъчното сътрудничество с докладчика. Благодаря, казва председателя. Има ли други желаящи за думата? Антонио. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм докладчик в Сянка в тази комисия, но отговарям по тази тема в друга комисия, затова бих искал да кажа няколко общи думи. Подкрепям предлаганото от докладчика. В момента имаме законодателен акт, който е много общ и твърде подробен с вертикална насоченост. Защо? Замисълът за диетичните храни е двусмислен в различните държави. Освен това имаме прекомерно много подробности. Ние сме задължени законодателните ни актове да са вертикални, да отразяват различни технически проблеми Е, този замисъл за хранителни продукти е добре дошъл. Имаме ограничени категории хранителни стоки, които се ползват от уязвими групи от населението. Тук имам предвид млякото за кърмачета, млякото за подрастващите, зърнените храни за деца и а, също така храни за хора, които са под медицинско наблюдение. Хубаво е да имаме единен списък на веществата, на витаманите, минералите и другите съставки, е, които да бъдат допълнени към списъка. Така че това да не е само едно предложение за защита на потребителите, а за съобразяване с технически и научни аспекти, които също са значими. И на последно място, има възможност да бъде наложена по, наложен по-строг контрол за защита на здравето по линия на Европейската агенция за безопасността на храните. Това, което докладчикът е направил е съвършено подходящо и адекватно. То е доста близо до предложението на комисията. Има предвидени допълнителни мерки за защита на потребителите, което аз подкрепям в най-общ план. Merci. Je crois que vous avez souligné le rapport. Благодаря ви. Мисля, че и докладчика и Антонио подчертаха нещо важно, а именно разбирането за хранителна диета, която е различна по своето толкование в различните държави, защото ние защитаваме не само потребителите, но и здравето в различните държави членки. Затова трябва да се съсредоточим върху основни елементи, най-вече свързани с а, научни аспекти. Ако никой друг не желая думата, ще дам думата на комисията господин Мазуракис от е, Генерална дирекция Санко. Thank you, uh, Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря изключително много на госпожа Иванова за доклада и тя спомена, че сътрудничеството е било много добро с комисията, потвърждаваме това. Нейното изказване и изказванията на другите депутати правят нашата работа много лесна, тъй като а, те са в подкрепа на предложението на комисията. Изключително сме доволни от това. Редица неща бяха казани, които искам да коментирам най-напред. Въпроса за храни без съдържание на глутен или с ниско съдържание на глутен. Това са продукти предвидени за хора с непоносимост към тях и страдащи от силиокоза. Те се нуждаят от защита и намерението тази защита да бъде осигурена. Има правила свързани с етикетирането на такива изделия. Следователно, сега действащите разпоредби ще бъдат пренесени в съответните регламенти. Комисията първоначално предложи техния пренос по малките искове, но тъй като това не е прието, ние си отбелязваме предложението, направено от госпожа Иванова, за приемането на такива правила по член 36 за информацията за потребителите. В тази посока се движат нещата и в съвета и комисията, несъмнено, ще се съобрази с тези нагласи. Комисията все още не е одобрила официално, но е склонна да го направи. Остават още доста неща да бъдат направени. Те са свързани с институционални теми, които трябва да бъдат обсъждане, тъй като регламента за информацията за потребителите вменява на комисията правомощия, така че въпросът е институционален по-скоро, но както ви казах, по същество ние подкрепяме такова едно предложение. Диетите, нискокалоричните а, хранителни режими, те не са в а, предмета, но се вслушваме в това, което казва парламента и доста държави и членки в съвета изразяват желание тези изделия да бъдат също в приложеното поле на регламента, така че комисията се вслушва в тези предложения. Минавам по въпроса за млеката за изхранване на деца. Предложението е съзвучно с предложението на комисията и се обсъжда по линия на дребните искова. Така че ще обърнем особено внимание на това предложение на госпожа Иванова. Имаше и някои препратки към консултации с органа за безопасност на храните на Европейския съюз. Когато е това е необходимо с оглед на опазване на общественото здраве. Винаги се провеждат такива консултации с органа за безопасност на храните. Има такава разпоредба в предложението. Не съм съвсем сигурен дали правилно съм разбрал казаното във връзка с нотифицирането но се предвижда да има такива нотификации за храните с медицинско приложение, за медицински цели и а, намерението това да остане в конкретните разпоредби. Тук обаче ние говорим за една цялостна рамка. Що се отнася до иновациите, да, ние Бихме желали да има гаранции регламентите да бъдат актуализирани, да са в съответствие с технологичните и научните достижения, за да сме сигурни, то иновация ще има. Не мисля, че имаше друго, което искам да засегна. Приключих. Си, je vais redonner la parole au rapporteur, Madame Ivanova. Благодаря, давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха на комисията. Записах си всичко, което казахте. Госпожа Сенялова, подкрепям казаното от вас относно необходимостта да се укрепят механизмите за контрол – и ето защо аз предлагам да има нова преамбилна точка 27c, в която държавите членки се приканват да направят инспекции относно до колко разпоредбите на регламента се спазват. Комисията мисля, че тук ще се съгласи. Аз подкрепям идеята за по-засилен механизъм за контрол, защото регламента съществува, но кой го спазва, кой не го спазва, това не е сигурно. Ето защо ще настоявам тази преамбилна точка 27C да се включи. Други коментари нямам. Благодаря на всички и ви желая весели празници. Мерси. Ла президент. Благодаря. Мисля, че полският председател напусна залата и ще се присъедини към нас по-късно. Сега 12 януари е, е, е крайният срок за внасяне на предложения за изменения. На, до 6 февруари ще се разглеждат предложенията за изменения. Сега ще а, приключа с графика. На 6 февруари ще се разглеждат предложенията за изменения, а тук имаме конфликт с разглежданията на документа в комисията ИМКО. Това няма да е възможно. Ще видим доколко това ще бъде възможно да се съгласува с комисията Енви. 29 февруари е разглеждането в Енви и на следващото заседание вече ще се обсъжда окончателното предложение. Така че в началото на януари ще се върнем на тази тема. Сега давам думата на госпожа Парванова, която е докладчик в сянка на групата АЛДЕ. Имате ли изказване по въпроса? Thank you very much, uh, Chair, and, uh... Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за това, което се случи. Знам, че това е изключително нелюбезно. Това беше луд ден, всеки тичан сам на там. Аз бях в друга комисия, там бях докладчик, трябваше да представя пък тук позицията на Алде. Въобще нещата са сложни. Приветствам предложението, свързано с нашата политика по храните. Тя има нужда от сериозна актуализация, когато става въпрос за защита на потребителите. Има необходимост да се създаде законодателство за храните за някои специални групи от населението. В същото време трябва да се запази ясната правна рамка за уязвимите групи. Искам да благодаря и да поздравя госпожа Иванова за проекта на този текст. Нашата група подкрепя подхода на госпожа Иванова. Съвсем накратко няколко коментара. Мисля, че комисията имко може да помисли по тях. Първо, приложеното поле и рамката. Както знаете, Комисията ЕМВИ тази сутрин говори по доклада на колегата Фредерик Рис. Докладчика в ЕМВИ смята, че подхода на комисията е добър и ще доведе до подобрение. Тя предлага храната, която е обект на много нискокалорийна диета, трябва да, да, да бъде включена в специални разпоредби. По отношение на млякото, приветствам предложението на докладчика този продукт да се включи само в регламента за хранителната стойност и да не се поддаваме на натиск, да не включваме други е, възможности. Тук е, всяко нещо, което се определя като мляко за малки деца, трябва да следва с необходимите доказателства. Не трябва да оставяме комисията да променя определението на формули за малки деца, храни с медицински цели и така нататък. Не трябва да има делегирани актове. Освен това, тук всички изменения трябва да минават през обичайната законодателна процедура и накрая по отношение на принципа на предпазливостта трябва да кажем, че това ще е един от водещите принципи на това законодателство. Трябва да се гарантира, че храна, която е опасна, няма да попада на пазара и всички вещества, които могат да се окажат опасни за здравето на хората, трябва да се изключат от категориите храни, които влизат в приложното поле на това законодателство. Трябва да следим стрикно за присъствието на пестициди, когато става въпрос за уязвими групи от населението и не трябва да се толерира въобще никакво присъствие на вредни вещества. Това е от мен и благодаря на всички за това, че ме изслушаха толкова късно. Благодаря. Иска ли докладчика още веднъж думата? Не. С това можем да преминем съвсем на време към следващата точка от а, дневния ред и давам думата на господин председателя. Voilà. Voilà. Well, just... И така, госпожи и господа. Ще оставим колегите, които работят по темата за храните да си тръгнат, тъй като тук фоновия шум много ни пречи, повече от обичайното. Радвам се, че екипа на комисията от Генерална дирекция информационно общество е тук. Господин Телебах е особено добре дошъл, тъй като той представи преди време едно проучване. По темата госпожа Корхола и аз бяхме на едно изслушване в областта на роуминга. То беше в друга комисия. Госпожа Корхола ще представи предложенията в тази връзка. Да видим кой е тук. Сега господин Тарабела, добре дошъл не само в ролята ви на докладчик Сянка, а и защото днес вие предложихте вашия голям проект, директивата за обществените поръчки, 400 страници, ще имам какво да чета през вакансията. Колосален проект. Междувременно ви приветстваме като докладчик в сянка тук по темата за роуминга. Кристиан Ненгстрем май не е тук, господин Дионг не е тук, господин Салвини не е тук. Така или иначе, докладчиците в сянка в мнозинството си са тук. Имаме кворум. Ще дам думата сега на Ерита Корхова, за да представи своето предложение тя е докладчик по становище от името на нашата комисия. Водеща комисия е комисията по промишленост. Заповядай, е, Рика. Рита. Благодаря, Малкам. Уважаеми колеги, както знаете, този регламент за роуминга трябва да се създаде много бързо и да стигнем до споразумение на първо четене, за да няма бездна между действието на двата регламента. Имаме споделени компетенции с ИТРЕ по няколко члена. Единственият основен член, който е изключителна компетенция на ИТРЕ и там, където нямам изменение, е член на 3 относно достъпа до услуги на Едро ИТРЕ и ИМКО обаче имат компетенции по отношение на таваните, които се предвиждат. Като цяло ИМКО смята, че предложението е добро. Гледайки последиците от настоящия регламент за роуминга, който беше прият през 2007 и беше променен през 2009 година, виждаме, че има сериозно намаляване на цените на разговорите и смс-ите в роуминг. Така или иначе, обаче, цените на дребност са много близо до максималните тарифи, които се определят в Съюза и няма конкуренция. В а, своите цели, в рамките на цифровия дневен ред, комисията споменава, че разликата в националните тарифи трябва да бъде почти нищожна или никаква до 2015 година. За да се изпълни тази цел, трябва да намерим решение, което да гарантира ефективното функциониране на пазара на роуминг и след определената дата. Ще кажа няколко думи относно структурните мерки и таваните на цените. Обсъдихме няколко структурни решения, така наречените Single MC, local breakout и така нататък. Те имат е, добри, но и отрицателни страни и за момента е трудно да се каже коя от тях трябва да се приеме. Така че в момента е нелепо да се определя чрез законодателство какво техническо решение трябва да се избере. Може да се стигне до там, че когато дойде време да се прилага законодателството, то вече ще е остаряло, тъй като технологията се развива със светкавична скорост. Така че ще трябва да изчакаме относно окончателното решение. По отношение на таваните, аз предлагам известни промени и малко по-късно ще внеса и други промени, тъй като трябва да има разлика между цените на дребно и на едро. Цените на дребно трябва да са 2,4-2,3 примерно пъти по-малки от цените, а по-високи от цените на едро. Всички сме съгласни, че настоящите цени са нелепи. Ако искаме да се създаде нов пазар за роминг операторите, трябва да оставим таваните на цените, за да се гарантира конкуренцията. В заключение, мисля, че таваните на цените трябва да продължат още няколко години след 2016 година, тъй като очевидно пазара ще има нужда от време за да се развие. Тук не съм внесла изменения, но ще го направя по-късно този месец. По отношение на защитата на потребителите и прозрачността, прозрачността по отношение на цените се подобри значително спрямо последния регламент, но напредъка трябва да продължи. Потребителите трябва да имат гаранция, че ще получат ясна и разбираема информация и по този начин ще се даде и възможност за по-лесно сравняване на информация и те ще могат по-лесно да сменят доставчиците си на роуминг. В моите изменения аз предлагам така наречения обезопасителен таван да бъде 50 евро и да се прехвърли и спрямо роуминга извън Европейския съюз. Освен това, потребителите трябва да получават известие от оператора, когато доближават този таван. Освен това, предлагам тези мерки да се разширят и спрямо потребителите, които използват предплатени услуги. Разбирам, че понякога е възможно човек да се шокира от сметката си, дори и да е абонат, който използва предплатени услуги. Като цяло, смятам, че предложението на комисията за промени е добро, но трябва да има по-ясна структура и да се консолидират всички разпоредби, свързани с защитата на потребителите, включително и структурата на сметките. Освен това, трябва да се подобри прозрачността по отношение на всички роуминг услуги. Благодаря и аз съм готова да чуя сега вашите коментари. Благодаря. Е, Рита. Нека сега да дадем думата на докладчиците в сянка. Започваме с господин Тарабел от името на социалистите и демократите. Merci, Monsieur le Président, et merci aussi pour vos souhaits de bonne lecture pour la fin d'année. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това чудесно четиво в края на годината тази директива за обществените поръчки ще бъде доста солидно четиво, но днес искам да поздравя госпожа Корхола за нейното предложение. Съгласен съм с вас когато става въпрос за информация относно цената на роуминга, а, мисля, че трябва да и, съществува опция за информиране на потребителите а, чрез СМС, то не само в рамките на Европейския съюз, а и извън него. Но ще стигна още малко по-далеч. По отношение на цифровия дневен ред, става въпрос за изравняването на цените на роуминг до 2015 година. И вместо да създадем един пазар, създаваме два пазара. Дали вторият пазар е пазара на роуминг. Това не е добре за потребителите. Те не разбират как работят тези пазари и ако искаме да постигнем този единен пазар до 2015 година, се нуждаем от радикални решения. Затова предлагам драстичното понижаване на крайната цена. Ако таваните паднат, цените ще бъдат много добри и смятам, че тези тавани трябва да се да се запазят до 2016 година. Ако те се запазят и националните цени не могат да бъдат много високи, защото няма смисъл да понижаваме цената на роуминга и да увеличаваме националните цени. Белгия, например, държавата, която най-добре познавам, цените за СМС в националната мрежа са по-високи, отколкото цените за роуминг но смятам, че трябва да бъдем амбициозни в нашите предложения и в свалянето на цената за роуминга. По този начин ще създадем един, един пазар в полза на потребителите. Това ще е начин да се предпазят непълнолетните от шока с сметките – и трябва също така да има сравнимост между цените и услугите и а, те са доста непрозрачни, доста необозрими, а, именно в областта на далеко далекосъобщен, т.е. На, на телекомуникациите. Не се изкушавам от свалянето на цените посредством допускането на виртуални мрежи. Всички оператори предлагат своята услуга. Не бих бил доволен, ако нещо като супермаркети в областта на роуминга предлагат своите услуги. Ако чета правилно съобщението, виждам, че всъщност поради виртуалните доставчици е възможна една по-добра цена в роуминга. Смятам, че това подлежи на по-нататъчни обсъждания. Благодаря ви много. Кройцман първо. Благодаря, господин председател. Е, цените за роуминг е, бяха направени така, че да проведем е, в движение този пазар на европейско ниво. Това, което е интересно за потребителите, е сигналът е, изхождащ от Европа за понижаване на цените на роуминга. Госпожа Корола вече спомена, ние сме съгласни с нея. Е, тя спомена важни неща. От една страна тя спомена таксите за роуминг на отделни доставчици – ако те не разполагат със собствени мрежи, те зависят от е, мрежите на е, преносните оператори. И по този начин е, таксите не могат да спаднат драстично. В момента пазар е доминиран от големи олигополи. Те ще съществуват и за в бъдеще. Тоест, трябва да допуснем доставчици на услуги, които предлагат интересни цени. Могат по този начин да стъпят на пазара, за да се разбият тези монополни мрежи. Най-добрата възможност е самият пазар да вземе това решение. Но трябва да внимаваме с нашите разпоредби, т.е. ако поставим границата прекалено надолу, няма да разбием монопола, ако ги поставим много високо, няма да е добро за потребителите. Комисията прави предложение а, за регулиране на пазара, но ако комисията предложи някакво решение, пазарът не го възприеме, ще бъде сложно. По технически начин искаме да предложим възможността да се избират националните мрежи, така че да се избегне изобщо роумингът. Франция има система за а, една единна тарифа, която също допринася за конкуренция. Въвеждането на такава един тарифа за роуминга също може да допринесе за създаване на повече конкуренция. Сега при СМС и при преноса на данни количеството е проблематично и по този начин всъщност се правят големи разходи. Тоест пакетите от данни всъщност са носителите на разходите. И ако има предложение на пазара, които да предложат решение чрез такива плоски суми, това е добре, но трябва да мислим и за технически альтернативи. Наистина, ако аз съм редовен потребител, трябва да си направя сметка дали има някаква альтернатива, като използвам, например, местни лам мрежи да предам своята информация. Техниката, както госпожа Корхола каза, напредва много бързо и трябва да не изпускаме от очи альтернативите на предложението на комисията. Това не е много лесно, но може би си струва да разгледаме альтернативи, които евентуално биха били по-ефтини, преди да направим големи инвестиции. Те така или иначе ще се платят от потребителите. По този начин няма да могат да се свалят драстично цените на роуминга и по този начин аз пледирам да търсим альтернативи на предложението на комисията. В крайна сметка ние се стремим да развием вътрешния пазар, единния пазар и как да облегчим потребителя, когато той пътува от държава в държава, как да му предложим най-добрата тарифа за услуги. Когато предлагаме тавани затрудняваме у нези, които не разполагат с собствена мрежа. Тази идея принципно е добра, може би трябва да я доразвием. Но дали ще бъде възможно да се свалят драстично цените на роуминг посредством въвеждането на прагови стойности, е въпрос дали по този начин ще се допуснат други играчи на пазара. Дали това е ключът към по-достъпни тарифи? Може би трябва, както казах, да обсъдим альтернативите и да обсъдим възможности за а, директиви а, и да оставим пазара да реши какво е най-добре за потребителите. Thank you very much. Благодаря на Йорген Кройцман. Uh, is... Благодаря. Това е едно от любимите ми досиета. То е вълнуващо, защото имаме възможност да променим нещо, което ще е полезно за потребителите, но ще е добре и за економиката в Европа. Съществува голям проблем, ако сте делови човек в Европа. Не може да си използвате компютъра, не може да си използвате смартфона, смарт телефона. Изграждаме единен пазар и цените за роминга, според мен са важна пречка. Но според мен мисля, че бихме могли да преодолеем тази пречка чрез регулиране. Аз не съм за повече регулиране на дейностите, но това би трябвало да е крайна мярка, в конкретния случай обаче необходима мярка. Е, самия сектор е, на мобилните комуникации е подпомагащ фактор за економиката. Никой не може да се справи без телефон в днешно време. Съгласен съм с общата посока на казаното. Така че съгласен съм, че потребителите трябва да бъдат защитени, дори и когато пътуват извън Европейския съюз. Основният проблем са цените на едро за роуминга. Те са разковничето. По време на изслушването днес госпожа Нибър каза, че в Германия Deutsche Telekom, мисля, че имаше предвид, предлага определен пакет от услуги на определена цена. Аз се порових тази сутрин в интернет и открих, че телефоника в Испания предлагат 2 гигабайта на месец за 12 евро и 50 цента на месец. На дребно за клиент. В Швеция цените са подобни. Та това ви показва какви са мащабите на проблема. Предвид тази информация, мисля, че 10 евро а, за мегабайт биха били съвършенно разумни и операторите ще имат възможност и да печелят. А така хората биха могли да си ползват лаптопите, без дори да се замислят дали минават през граница или не. И според мен точно това е необходимо на европейската економика и пазари. Това е частта, която мен ме вълнува най-много. Пределна цена от 10 евро, да речем. Но това е единствената безопасна прагова цена за да може да се навлезе на пазара, да има конкуренция. Това е едно от любимите ми досиета вече, както казах, и много се радвам, че така приключва. Благодаря, казва председателя. Радвам се, че сте съпричастни и че сте доволни. Няколко думи от името на господин Билан, който не може да бъде тук и ми предаде своите записки. Той също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 на нещо, което и комисията ИТРА споделя, а именно, че някои от структурните промени, които се предлагат, биха ускорили навлизането на конкуренция, като се внедряват нови възможности за избор на потребителя. И някои от тези решения се нуждаят от допълнително развитие е, когато господин Фонтейн дойде и представи вижданията на господин Берек по време, струва ми се, на, на първото изслушване, тогава присъства и Джим Ниблиц, който се присъедини. Той съветваше а, Берек и ставаше дума за ролята на регулатора – но аз мисля, че те са много по-добре запознати с темата от всички ни взети заедно. Та общата посока, предложена и от докладчика, и от другите, е нещо, което приемаме. Съгласни сме с стратегията, въпреки че техническите детайли трябва да бъдат доразвити. Необходимо е да има правила за максимални цени, за да може да се осигури економичност, рентабилност и да се подпомага конкуренцията. Важно е какви са цените на едро. Днес след обед по време на изслушването чухме, че проблема е липсата на конкуренция между операторите и онези от тях, които биха искали да предложат альтернативен роминг на потребителите, нещо, което трябва да стане, като изкупуват ефир, минути, минути и мегабайти от други оператори, за да имат пълно покритие в Европейския съюз. Цената на едро при това положение е изключително важна и това също е отразено в доклада. От друга страна, трябва да сме предпазливи – ако искаме трайно решение, това означава преструктуриране. А това изисква инвестиции в нови технологии. С други думи, трябва да имаме възвръщаемост. Сега въпроса за данните. Е, мисля, че колегата е прав да обръща внимание на економическите изгоди е, от по-низките цени за данните. И днес след обеда чухме, че потреблението на данни е много по-тясно обвързано с ценообразуването, отколкото гласовите обаждания. Свидетели сме на рязко покачване на потреблението на данни поради наличието на нови схеми за ценообразуване и нови устройства. И сега се инвестира в по-голям капацитет. И затова трябва да подходим предпазливо. Прекалено ниските допустими е, цени при толкова голямо търсене, означава, че ще ограничим мрежите и ще разобедим операторите да осъществяват дейност, тъй като те трябва да си набавят инвестиция. Те трябва да инвестират и в новото поколение устройства и мрежи с много по-големи капацитетни възможности. И това се прави не само защото е важно за економиката, защото се предлага една а, услуга, всеобхватна услуга, говорим за а, мрежи, безжични мрежи и бъдещето им развитие. Така че решенията, които ще взимаме, не могат да бъдат взети изолирано, без да отчитаме а, всички други аспекти. И в заключение, подкрепяме посоката в доклада на госпожа Корхула. Нуждаем се от упростен регламент, който да бъде прият бързо, който няма да дава технологични и технически предписания, а новаторски решения и в същото време трябва да е ясно, че ще има възможност за преразглеждане. Господин Кройцман тук каза, че ако това ще стане, трябва да предвидим достатъчно време за пазара, а не да изпреварваме събитията. Е, навлизащите на пазара носят нови решения, много бързо се променят е, и нагласите, и търсенето. Затова трябва да бъдем големи коръжли и да сме убедени в това, което правим и да сме готови за промени. Но не бива да изпадаме в положение, при което парламента трябва да се намесва на микроравнище, за да се въведе нещо на паневропейско равнище. Ние искаме операторите да работят. Имаме принципно разбиране за пакета за роуминг номер 3 и надявам се да не се появят пети и шести пакет с мерки, дано това да е последния. So And... Така приключват докладчите сенка Госпожа Шалде Мозе е наред. Благодаря, господин председател. Нека да кажа, че принципно съм съгласна с вас, че не трябва да определяме цени тук в парламента. Пазара трябва да го прави. Но, за съжаление, трябва да кажа, че не вярвам на пазара. Пазара не изпълнява изпълнил това, което очаквахме от него и трябва нещо да се направи. Мисля, че пазара имаше достатъчно много време. Компаниите имаха достатъчно много време. Аз станах депутат в Европейския парламент през 2006 година, когато обсъждахме първия регламент за роуминга и тогава казахме същото нещо. Трябва да им дадем време. Сега обаче говорим за срок до 2015 година. Компаниите нищо не направиха, така че ние трябва да бъдем категорични, безкомпромисни и е, смятам, че трябва да направим нещо за цените. Аз не съм съгласна с предложението на комисията. Смятам, че праговете са твърде високи. Предложението на госпожа Корхола също не е удовлетворително. Съгласен съм, съгласна съм с Кристиян, но това, което той предлага като таван за цените на едро е е, добро. Мисля, че трябва да имаме една и съща цена в национален мащаб, в европейски мащаб, едно и също, но още не сме стигнали до там. Така че трябва да има таван на е, цените на едро. Както стана ясно, има много различни лобисти от страна на индустрията и някои от тях, макар и не всички, казват, че е възможно да има таван на цените на едро за 10 евро. Това е възможно, както каза и Кристиян, и те все още могат да припечелят достатъчно добре. И ако това стане, цените ще бъдат много ниски, потребителите няма да се страхуват. Съответно, компаниите няма да се притесняват от това, че техните служители ще имат смартфони. А мобилните компании ще печелят от големия трафик на данни. Така че трябва да се окаже натиск, трябва да работим бързо, да се надяваме, че това ще стане по време на датското председателство. Аз обаче искам парламента да действа категорично и да заяви, че ние трябва да намалим цените и да не оставаме нещата на съвета. Ако ние не направим такова предложение, съвета ще каже, че трябва да има по-низки цени. Аз мисля, че парламента трябва да действа в защита и на МСП, и на потребителите. Така че аз съм съгласна с Кристиян. Трябва да се работи по отношение на тавана за цените на едро и за потребителите, естествено. И накрая, смятам, че комисията по вътрешния пазар трябва да е категорична, да е водеща и да се бори за най-добри цени за потребителите. В момента предложението на госпожа Корхола споменава цени, тавани, които са по-високи от тези в ИТРЕ. Може би не трябва да се конкурираме по отношение на цените тук в рамките на парламента, но има възможности за много ниски цени на едро, без да се вреди на компаниите и ако това се направи, ще бъде и от полза за потребителите. Благодаря. Някой друг, госпожа Тун. Да, благодаря. Аз също предпочитам компаниите да намалят своите цени и да изличат печалба, тъй като няма да си изключваме телефоните, когато сме в роуминг. Съответно, обема на данни ще е твърде голям, много по-голям, отколкото сега. Това трябва да се отчете. Всъщност, почти всички хора, които пътуват, изключват роуминга на данни и това е много лошо за целия вътрешен пазар, защото не можем да се възползваме от всички предимства на вътрешния пазар, да си купуваш билети, да проверяваш графици и така нататък. Спомням си, че когато веднъж угасна тока в Европейския парламент, трябваше да излезем навън и госпожа Рати попита кога ще имаме интернет. Ние казахме, че нашите компютри са на 14 ти етаж. Тя каза, че всички имаме смартфони. Това е така, но роминга беше изключен, тъй като роминга е твърде скъп и нещо трябва да се направи. И тъй като няма конкуренция между предприятията и те не са готови да намалят цените, ще трябва да ги принудим. Много години слушаме, че те ще фалират, ако намалим тавана. Това се случва и никой не фалира. Даже оставам с впечатлението, че телекомуникационните компании работят много добре. Интересно е онова, което чуваме от самите компании, че те имат различни цени в различните страни това зависи всъщност от богатството на гражданите на съответната страна, колко могат да си позволят те да плащат. Но дори в най-бедните страни, където цените са най-низки, компаниите функционират много добре, така че има възможност за маневриране и тези цени могат да се намалят. Притеснявам се, че въпреки че моята позиция не отговаря на виждането ми за пазара като цяло. Трябва да предприемем драстични мерки, за да се намалят цените и това в крайна сметка ще е добре и за предприятията и ние ще използваме съответно интернет повече. Това ще е добре за потребителите, за пазарите, тъй като ще използваме повече услуги, ще е добре за сигурността. Толкова от мен. Благодаря, професор Корея де Кампуш. Eh, eh, Благодаря, Малкам. Трябва да изходим от eh, един факт. Много от нас, които бяха преди месеци тук, чуха в едно изслушване, че настоящите цени на роуминга са 7 пъти по-големи от разходите. Някъде между 5 и 10 пъти по-високи от разходите. Това е скандално. И ние попитахме комисията защо се случва това. И защо след, след като се приех първите тавани, не се предприеха допълнителни мерки. Комисията даде стандартния аргумент във връзка с пазара. Трябва да има високи цени, за да влязат нови играчи на пазара. Това обаче не е издържано от економическа гледна точка. Общо взето имаме естествен олигопол тук. Няма играч на пазара, който да иска тези тавани да се свалят. Има и друг аргумент. Има конкуренция, когато се пресича границата. Когато пресичаш границата, винаги получаваш СМС. Това се случва на всеки. Колко обаче от потребителите са достатъчно чувствителни спрямо темата, за да сменят оператора си, когато получат необходимото съобщение на телефона си. Всъщност хората на летището се грижат повече за багажа си, за това как да вземат такси до града. Това са аргументи, които са несъстоятелни, съответно. Така че аз съм напълно съгласен с госпожа Корхола и с нейните идеи да се предоставя информация на по-широка основа. Това е правилно. Но и предложението на Марк Тарабела за това, че трябва да има някакъв механизъм, за да се намали пределната цена, е нещо добро. Трябва да чакаме до 2015 година. Ако го направим, няма да е добре. Мисля, че трябва да се действа бързо. Така ще подмогнем потребителите. Част от информацията, която получихме в страните, беше свързана с роуминга. Тук говоря за първия регламент за ограниченията, така че трябва да има втора революция. Благодаря. Благодаря на всички за изказванията. Сега ще дам думата на господин Теревайс от комисията. Той вероятно иска да каже няколко думи. Ако господин Нибли иска да се изкаже, ще му дам думата. Нека да ви кажа, че имаме 7 минути преди коктейла, така че ще ви приканя да бъдете изключително кратки. Госпожа Корхова трябва да има възможност да се изкаже. Благодаря. Благодаря, господин председател. Роуминга също е любима тема за мен, не защото имам избор, а по причини, които изтъкна господин Енгстрем. Роуминга е важен от гледна точка на вътрешния пазар. Няколко бележки имам с оглед на казаното. Госпожа Корхола в своята презентация направи важен коментар. Тя каза, че предложението на комисията съдържа пакет от структурни мерки за въвеждане на конкуренция на пазара и в същото време така се дава една предпазна, предпазна мрежа за потребителите. Не можем да разделяме тези мерки, ако искаме да въведем конкуренция на пазара на роуминг. А това е целта за всички нас още нещо във връзка с роуминга на данни. Господин Енгстръм каза, че роуминга на данни е ключа към бъдещето. Хората използват данни, които получават по интернет в национален мащаб, но искат да го правят спокойно, когато пътуват. Мисля, че не трябва да навлизате тук в различни технически решения. Нека да кажа в тази връзка, че както чухме и днес и знаем от анализа на Берек, има различни решения в тази връзка. Ние трябва да зададем критериите с технически характер по такъв начин, че да не пречим на нови иновационни решения – и най-вече решения, които ще решат проблема с високите цени на роуминга и все по-разширяващия се пазар на роуминга на данни. Естествено, че можем да регулираме цените, да ги поставим на едно ниско ниво и по този начин да дадем възможност на хората за по услуга, но това не е устойчиво решение, според мен. Ние имаме техническо решение, Спомена го господин Кройцман, така наречения local breakout, възможността да се използва местната мрежа за данни. И съответно не трябва да определяме техническите решения в това законодателно предложение. Естествено, че трябва да отчетем економическата рентабилност на различните технически решения. По отношение на таваните – Нека да повторя онова, което няколко пъти вече почертах, не само в тази комисия, но и на други форуми. Ако искаме структурните мерки да функционират, ако искаме да има конкуренция на пазара, трябва да създадем стимули за нови играчи на пазара. И тук не става въпрос само за такива, които препродават. Става въпрос за конкуренция сред съществуващите оператори. Чух няколко пъти, че се говори за монопол, за олигопол. Ако искаме това пазарно поведение да се промени, трябва да създадем стимули. Трябва да се въведе възможност за конкуренция и това може да стане чрез съответните структурни мерки. И още веднъж, не искам сега да взимам отношение във връзка с нивото на цените пределните стойности, но отбелязвам, че трябва да има регулация на ниво продажби на едро, за да се създадат условия за нови играчи на пазара. Какво е правилното ниво на цените, не мога да кажа. Нашето предложение се основава на оценките за разходите на Берек. Така или иначе, продажбите на едро са ключа, ако искаме да улесним влизането на пазара. Благодаря, Джим Ниблет. Минута, две. Благодаря, ще се постарая да бъда кратък. Първо по конкуренцията. Това, което чувам за конкуренцията в тази комисия и в комисията ИТРА и докладите на съвета е съсредоточено върху предложението за преструктуриране и а, разединяването на операторите, така че потребителя да може да си избира кой да му е доставчика във вътрешен план. Необходимо е да посочим и още нещо, което се пренебрегва, е именно конкуренцията по отношение на пакетите за роуминг това е същинската цел на регламента, а именно цените за роуминга на дребно да са възможно най-близки. Въпроса за пакетите и смятам, че повечето потребители биха предпочели да пазаруват на едно гише, вместо да съчетават различни продукти от различни доставчици. И за да има там конкуренция е цените на едро да са много по-близо до цените в вътрешен план. Има добри е, обосновки, защо това не може да стане незабавно, защо разходите на едро са над тези на вътрешния пазар, но в дългосрочен план това би отпаднало. Господин Енгстром направи предложение. Е, тук поглеждам датите за е, сваляне на цените на едро до 10 евро. По този начин ще бъде подпомогната конкуренцията между действащите оператори, които да предлагат е, и роуминг, и услуги във вътрешен план на приблизително еднакви цени. Това, което би постигнало предложението на гостим Енгстрюм, да се ограничи достъпа до пазара. Аз смятам, че ако имаме таван 20 евро за доставката на, на роумингово услугата би могло да съставлява липса на стимул. Така че въпросът е какво предпочитаме? Да имаме да роуминг, съчетано с услуги във вътрешен план, или пък възможност за потребителя да си избере доставчика на двата вида услуги. Някои ще предпочитат едното, другите друго. Трябва да балансираме двете предложения. Благодаря ви много за това изказване, който ни напомни, че става дума за избори и съществуващи структури на пазара, което също трябва да имаме предвид, когато говорим за далекосъобщение. Госпожа Корхола има думата. Струва ми се, че това е политическа мечта преди коледа. Очевидно имаме проблем, трябва да го отстраним. И трябва наистина да променим нещо по същество. Сега ще мина на майчения си език за известно време. Ще бъда кратка. Tavoite on, että jossain vaiheessa Me emme enää tarvitse tällaista säätelyä. Целта е на някакъв етап да няма регламентиране и до тогава обаче трябва вече да сме изградили структурите, при които да преодолеем ценовите разлики. Е, господин Тарабела изразихте подкрепа. Господин Крайцман каза благодаря. Добре, че ясно сте разбрали каква е същината на моят доклад, а именно да защитим потребителя, да има конкуренция и да предотвратим възникването на олигопол. Затова трябва да търсим и равновесната точка. Някои колеги по време на обсъждането се позоваха на други комисии. В групови обсъждания бяха застъпвани позиции, като се набляга прекомерно на националните аспекти – бе казано, че единна цена не би могла да се поддържа, но ако равнищата са сходни, ще има свръхпривлекателни предложения, като в същото време себестоиността няма да скача. Приходите от роуминга са доста високи и по този начин се субсидира това, което се предлага на дребно на клиента. Говорим за мегабайтове данни, но много малко от потребителите на смарт телефоните, дори да може да се закупят ефтино гигабайти, много малко хора се нуждаят чак от такива обеми данни. Примерно 1000 мегабайта. потребителя на iPhone използва около 300 мегабайта, например. Говорим за прекомерно големи обеми данни когато продавате пакет, е, вие всъщност създавате впечатлението, че това е истинското ниво на потребление на данни, а това не е така. Много благодаря за този дебат и весела коля да ви желая. Then, uh, just... Председателя, само да потвърдя какъв е графика и имам и едно съобщение преди да се разпуснем. Утре е крайната дата до обед за измененията. На 6 февруари ги обсъждаме. Ще гласуваме същия ден. Трябва да предвидим време за гласуването, защото Итре също ще гласува на 20 декември. Сигурен съм, че колегите ще имат много изменения, но ни е необходимо време да ги обсъдим отделно в пленарна зала. Влизаме в средата на април. Благодаря на всички. В заключение искам в протоколите да бъде отбелязано следното. Господин Кошечник трябваше да се върне обратно в Чехия, за да присъства на погребението на Вацлав Хавел и беше ви раздаден един график с окончателния резултат от бюджетното споразумение. Там виждате какво предложи комисията и за какво се аргументира господин Кошечник от наше име. В някои случаи спечелихме, в други загубихме, но като цяло предложението е по-скоро с минус, но е сравнително приемливо като решение. Става дума за различните бюджетни а, стати. А, искам да благодаря на докладчика в а, Сянка, госпожа Може е тук, тя не иска думата. И добре, сега благодаря на всички, че присъствахте на това заседание. Благодарен съм на нашите преводачи, че останаха допълнително. Преди да приключи, искам да благодаря на Джо Дан. Благодарим му за всичко, което направи като ръководител на звеното от 2004 година. Аз съм един от тримата председатели, които председателстват този, тази комисия и моите а, предшественици а, Макарти и Уайтейт всъщност по време на коледната почивка, да ви пред години, пет години един от моите предшественици напусна този свят. Много дълго работихме с него някои от нас, затова нека си го спомним тази вечер. Но сме се оговорили за някои празнични коктейли да отбележим края на нашите заседания. Да благодарим на господин Дан. Преводачите също са поканени за чудесната работа, която вършат. Така че на всички желая хубава почивка, щастлива нова година да се четат 400-те страници на господин Тарабел. Аз съм докладчик в Сянка и ще трябва да ги изчета. Много съм благодарен на всички и очаквам да се видим отново през януари месец.